Уважаеми дами и господа, знам, че е, няма много присъстващи се още, но трябва да започнем. Продължаваме да имаме много пълен дневен ред, имаме няколко тежки гласувания. Е, вчера имахме заседание на координаторите, на които взехме редица решения. Първо заседанието на координаторите реши да направим а, доклад по собствена инициатива за а, решаване на спорзове, спорове. А, към а, директива номер 14. Още не е решено кое ще бъдат докладчиците. Това ще стане малко по-късно. Има редица предложения за докладчици предложение за решение на съвета. Председателя цитира на английски директивата, по която ще излязат с мнение госпожа Тайн. for the enforcement of consumer protection law Äh, Колегата Албрехт ще бъде докладчик за хармонизацията на наказателното право в Европейския съюз, госпожа Викса е за европейската образователна система. С няколко проучвания възложихме на а, а, Policy Department. едно проучване за административното право в Европейския съюз, едно сравнително изследване за така наречени локостанди, проучване за европейското частно право и бъдещата перспектива пред него и едно проучване за достъпът на правната служба до националните парламенти. Тези решения взехме вчера и сега ви информирах за тя. Нека да минем сега към точка 32 от дневния ред. Доклада на Алин Макарти. Заповядайте. Uh, uh, благодаря. Първо искам да благодаря на секретарията които ни поддържаха много в процеса. Те имат добър опит с връзка с всички страни членки. И знам, че можем да изготвим много добро предложение за прилагане на тази директива, защото е много важно за нас. Това е наше задължение като законодатели да оглеждаме законодателството и да видим върши ли работа, трябва ли да бъде подобрено. Нека да подсетя колегите, които не бяха тук. Директивата от 2008 е, година, май месец, трябва да бъде приложена от страните до 21 май тази година. Парламента одобри на второ четене на 23 април 2008 година след споразумение с съвета. И може би колегите си спомнят, че тогава проведохме едни много успешни изслушвания през април и, и 2006 и после 2007 също имаше и консултации по интернет. И ние останахме с убеждението, че независимо, че имаше известен скептицизъм за някои неща, предложението беше добро и трябва да го подкрепим, защото то се радва на подкрепа и в е, Европа. Сега е въпроса как се изпълнява, как се прилага директивата, да чуем а, как на практика, какви проблеми се срещат, могат ли, може ли да се подобри, необходимо ли е да се подобрява. А, обърнаха ни внимание, че директивата в някои страни се прилага по доста противоречив начин, т.е. има разногласия между юридическите лица, така че трябва да видим как, се отраз... как е приета тя в правните системи, особено някои от текстовете в е, преамбюла. Защото е, на моменти се смята, че посредничеството трябва да е задължително и не бива да се отнема правото на страните да имат достъп до правни услуги. Нека да кажа, че в директивата се засилват правните гаранции и всъщност се очаква да се даде едни допълнителни възможности на гражданите в Европейския съюз да решават правни, правни спорове. Във всички случаи се очаква двете страни да присъстват и ако се реши, че е необходимо, да търсят съответните страни посредничество, също така да се търси статут на решението, за да може то да бъде и изпълнимо. Като или да има някакъв вид сертифициране, или да бъде признато от съдебната система. Разбира се, има различни европейски разпоредби в този смисъл в различни страни. И също така се поставя и въпроса за поверителността на данните така че всяка страна по време на един спор да не може да, да не предоставя данни, които могат да бъдат използвани срещу нея, ако този процес не стигне до успешен резултат. Това има за цел да насърчава и, и употребата на тази процедура. Така че, съответно, страните не могат да бъдат принуждавани да дават информация против волята си. И е, що се отнася за периода за изпълнение на е, съдебни преследвания, когато се стигне до процес на посредничество медиация, е, този срок за съдебно преследване за момента се замразява. Така че е, по тези въпроси ние се съсредоточихме. Аз лично смятам да представя един проект доклад през май и искам да е, се възползвам от е, приноса на докладчиците в Сянка. Надявам се да направим и семинар, работна среща. Надявам се и комисар Рединг да бъде на тази среща. И както винаги всички идеи от колегите са добре дошли или евентуално да споделят какъв опит имат в съответните страни членки за това как се прилага директивата. Смятам, че е много важна а, темата. Има много да се да постигнем, когато разгледаме как се прилага директивата, за да можем да направим една добра система за цялата процедура да сведем да сведем до минимум разходите и да окоръжаваме хората да прибягват и към тази процедура преди да стигнат до съдебен процес. Благодаря на Арлин Макарти. Даяна Уолес има думата. Much, much, uh, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Макарти. Аз действително много се радвам че изготвяме доклад за за това законодателство. Това е много похвално като практика. Мисля, че също така ще е добре да направим едно изслушване, да чуем какъв е опита. Аз лично а, знам от много конференции, на които съм била канена да се изказвам, че Директивата определено се приема добре, но има притеснения за това как е, е, как се прилага, как е транспонирана или как не е транспонирана в някои страните членки, така че докладът е много навременен. Освен това, трябва да подчертаем, че не става дума само до достъп до правораздаване на, с по-малък разход, а също така и да се търси качество на правни е, услуги, правен процес е, и то с е, минимална степен на противопоставяне защото е, това може би е по-удачен начин за правораздаване за, за страните в процеса. Също така смятам, че ако направим изслушване, ще е интересно и правилно да чуем опита на някои страни, съседи на Европейския съюз, трети страни, които са решили да отразят директивата в своето законодателство, защото са намерили за много привлекателна и полезна. Смятам, че това също трябва да отчетем като факт. Благодаря. Много ви благодаря. Ако а, мога да споделя моята гледна точка, ще кажа, че добре, че правим такива доклади. Трябва да го правим малко по-често. Това е добре както за нашата политическа дейност, така и за работата с обществеността. Мисля, че трябва да продължаваме да го правим и трябва да поканим комисаря. Ако самата тя не може да дойде, комисията ще изпрати представител, тъл, за да може от първа ръка от комисията да разберем какво става с приложението. Няма други желащи да се изкажат и с това можем да приключим дебата. Ще се опитаме през май да организираме уркшопа, за който говорихме. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е, е колегата Регнер. Чувам, че колегата Регнер е на път за насам а, и е в задръстване. Другите, които следват обаче, също не са тук. Същия проблем им. Госпожа Лихтенбергер е тук. Нека сега тогава да изтеглим шестата точка. Петицията. Не, не може, казвате. Не става представена ли правната служба? Може ли тя да каже нещо по въпрос? Тук ли е правната служба, така че да можем да разгледаме шеста точка или... Колегите... Бих могъл да кажа няколко думи, но колегата, който всъщност се занимава с въпрос, още го няма. Той може да дойде до 5 минути. Значи не можем и в такъв случай прекъсвам заседанието до момента, в до който пристигне първия докладчик. Пет минути да кажем.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 Wir haben jetzt die erfreuliche Situation, dass sowohl der Rechtsdienst сега присъства както правната служба, така и един от липсващите докладчици. И понеже обявихме точката на госпожа Лихтенбергер, нека да я направим. Това е точка 6 от дневния ред. Петицията във връзка с достъпа до съда на Европейския съюз. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Тук става дума за достъпа до документи, отнасящи се до случай, който се разглежда от Съда на Европейския съюз. Този достъп е бил отказан на молителя и той с петиция се обръща към парламента Защо, за да може в приложение към правилника за работа на Съда на Европейския съюз да се гарантира достъпа на тези страни от документи тъй като изискването за прозрачност се съдържа на видно място е изведено като приоритет във всички документи на Европейския съюз. Молителят смята освен това, че ако този достъп бъде разрешен, това ще бъде и е, интересно за научни изследвания. Става дума за достъп на документи на съда, документи от работата на комисията и парламента. Според мен е, тук пътищата са два – първо, минималистичният път, който аз бих е, предложила, е следния. Достъпа до документи, които е, се отнасят до е, дела гледани от съда и тези, които се внасят от комисията, поне те трябва да бъдат на разположение. До тях трябва да има достъп. Така че един вносител на петиция би трябвало да е, има възможност да получи списък на документите, за да знае той какво е внесено. Поне тези документи трябва да бъдат видни за вносителя на петицията. Втория път е е следния и той би осигурил повече прозрачност и повече достъп до информацията. Устава трябва да бъде а, формулиран по-прецизно, трябва да бъдат променени формулировките. Това не може да бъде направено само от парламента и за това ще помоля правната служба да каже няколко думи за това какво по-конкретно означава това. Защото според мен Втората възможност е по-оптималния вариант. Първият вариант е по-минималистичен и трябва да обсъдим втория път. Затова предлагам да попитаме правната служба как би изглеждала подобна процедура. Благодаря. Казва председателя. Правната служба има думата. Благодаря. Извинете ме, че закъснях малко с презентацията. Господин председател, в този контекст трябва да се позовем на член 15 от договора за Европейския съюз, както подсказа и докладчика. Защото това е основната разпоредба за достъп до документи. Като там не се съдържат обаче задължения за предоставяне на документи от страна на съда при юридически, при, наказател, при юридически производства. При правни производства. А, съответния регламент е 0449. 049. Ако се реши, че съдът трябва да предостави документи, има известни насоки, има и разпоредби в договор, които трябва да бъдат взети предвид, защото не може да не бъдат взети предвид. Това е член 16 за договора за функциониране на Европейския съюз и е, член 8 от хартата, от които изискват от институциите да, за... да е, опазват личните данни. Член 7 от хартата също дава възможност за запазване на е, частния живот на лицата, включително и кореспонденцията. Това също е разпоредба, която трябва да се отчита и не може да се раз... променя правилник на съда без да... това да бъде направено. Второ, институциите имат право да пазят професионалната тайна. Това е член 331 от договора. В момента ситуацията е такава, че лицата не могат директно да получават документите от съда, документите на съда директно от съда, защото не се разрешава това от устава на съда. Има едно изключение, в смисъл, че общия състав при искане може да предостави документи на трета страна, ако тази трета страна може да докаже законен интерес за това. Така че е, в такъв случай може да се създаде известна система. По е, прецедентното право има също решения. Е, съда напомня, че е, прозрачността е основното съображение, така че трябва всичко друго, не предоставяне на документи, са изключения. Има и друг случай от е, декември, API, когато една компания е искала да получи документите за заседанието на съда, и там съда е направил много ясно разграничение между предстоящи производства и е, вече приключили, защото се смята, че иска да се предоставят документи за предстоящи производства, ще наруши е, самия процес, т.е. не може да се е, изваждат е, сред обществеността неща, които ще нарушат спокойствието на съда да решава. Също така се поставя и въпрос на институциите. Могат ли да имат достъп, защото ако се дава достъп до документи на институции, тогава може би те ще имат предимство спрямо частните лица. Така че по приключили производства, от друга страна, съдът казва, че институциите могат да предоставят документи на частни лица. Значи трети лица могат да получават лица, документи от институциите, но страните по производството не могат. Така че, ако ние искаме е, да получим документи от другата страна, ние трябва да се обадим към нея. Това е което мога да кажа. И ако имате въпроси, докладчика или някой от вас, съм готов да отговоря. Госпожа Викстрем и след това господин Борис. Благодаря. Господин председател, госпож... благодаря и на госпожа Лихтенбергер за тази толкова важна възможност да дискутираме един много важен въпрос. Няколко коментара от отговора на, по отговора на комисията, получен през декември 2010. В отговора ми се струва, че комисията счита, че ако съдът самия той не поиска промяна на правилника си за достъп на документи за трети страни, комисията няма да направи нищо като се счита, че най-удачната институция да предлага такова, такава промяна е самия съд. Ако комисията счита действително това, аз лично не съм съгласна. Защото става дума за баланс между интересите на граждани за достъп до документи и интересите на обществени институции. И Въпросът е да има минимално намеса. Дори тази публична институция да бъде съда, аз лично не считам, че е удачно те да имат право да налагат вето на искания от гражданите на Европа. Защото парламента е пряко избран, той е представителен на народа и съда трябва да обслужва него. Така че ние сме тези, които трябва да решаваме заедно с съвета до каква степен гражданите могат да имат достъп до документи. И се надявам, че комисията ще е, отдаде дължимото на нашата препоръка. Въпросът е много деликатен и ясно ми е, че има много документи в съда, които не бива да бъдат е, е, на свободен достъп до всеки. Но е, по, подалите петицията тук са напълно прави в това, което искам. Така че ние трябва да размишляваме по въпроса къде и какви са интересите на институциите в този случай? Chciałbym zadać питание służbom prawnym. E, Имам един въпрос към правната служба. След влизане в сила на Лисабонския договор се промени а, правната обстановка. Член 15. Извинете, втори член от Хартата за основните човешки права гласи всеки е, гражданин на Европейския съюз има право до достъп на, до всички документи на Европейския съюз. Искам да попитам дали с това изменение на договора и а, е, изискванията на хартата на основните човешки права и резолюцията на Европейския парламент. Е, е, ще ви припомня, че има една резолюция, която разширява дейността. Има и съответен регламент за достъп до документи на съвета, комисията и парламента, т.е. до документи на всички институции. Питам как и изменението на договора и резолюцията на Европейския парламент ще се отразят върху достъпа до документите на съда. Тук се говори за пълна прозрачност в рамките на Европейския съюз. И поради това мисля, че трябва да имаме достъп до документите, на всички документи, до всички е, документи на европейските институции. Е, регламент 1049 представлява много добра е, основа, която регулира достъпа до документите. Там се третират въпроси за защита на личните данни, защита на обществените, търговските интереси, сигурността на документите и така нататък. Сега мен ме е, интересува доколко вие сте на мнение и че договор, изменението на договора ще се отрази на тези разпоредби, касаещи е, съда. Колегата Лолис има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо Александър. Благодаря и на правната служба. Мисля, че е, този въпрос трябва да се разглежда стъпка по стъпка и като начало мисля, че трябва да видим какво казал е, съда в случая API, т.е. разликата между предстоящи производства и вече приключили такива. Не виждам съображения за вече приключили производства, защо документация, документацията, свързана с е, дискусиите в съда, не става дума за доказателства и така нататък. Въпросът е само за съдебните заседание. Не виждам защо да не могат те да бъдат консултирани. Не виждам защо трети страни трябва да минават през ритуала, да искат от една от институциите, която може да е била страна по производството, да предоставят документите. Защото според мен това подкрепя цялата правна система на Съюза. Как можем да спазваме закона, ако хората не разбират в подробности как съда е стигнал до съответното решение. Тоест, е, според мен тези документи, след като едно производство е приключило, трябва да бъдат на разположение е, на обществеността заедно с е, с съображенията на генералния адвокат. Не виждам защо трябва да има тайни в е, този смисъл. Това е контрапродуктивно. Аз искам да задам един е, допълнителен въпрос. Ако правилно съм ви разбрал, няма проблем, тъй като е в сила принципа на прозрачност, с изключение на някои отделни случаи, при които е, в е, преписката се съдържат лични данни. В практиката на моята родина нещата се случват по следния начин. Ако всеки може да обоснове своя интерес, получава достъп до, до документите, освен ако страните не възразят. Ако страните възразят, е, ръководството на съда преценява фактическата обстановка и казва да или не да се разреши или да не се разреши достъп до документите. Това при нас е нормалният път и той според мен е правилен, тъй като се взема решение за всеки индивидуален случай и се взема предвид естеството на делото, естеството на искането. Примерно, ако в документите се съдържат някакви лични или търговски тайни, тогава интереса на страните е, лицето да не получи достъп до тези документи е съвсем обоснован. Така че може да се е, запише, че това се подчинява на принципа на прозрачността, но на съда трябва да се даде възможност да каже да или не. Такава ли е правната ситуация? Правилно ли съм разбрал? Може би правната служба може да обясня още веднъж. You, Благодаря. Ако мога първо да отговоря на е, господин председателя. Да, член 42 от хартата, правилно е, посочвате, но това не е не е лимитирано право защото има, когато е, така се формулира без е, условия едно право, е, такова впечатление се създава, но има ограничения в обществен интерес. И сега правото на документи от съда е едно въпрос. И от е, както съществува съда, реално нищо ново не се е случило за правото на трети страни да имат достъп. Член 16 от е, договор за функциониране на Европейския съюз не решава този въпрос. Не го решава в една посока или друга. Но мога да кажа, че това не е, предоставя правно основание да се принуди съда да предоставя документи. Защото по член 15 съдът е задължен само за административни документи да ги предоставя. А, законния интерес, да, това е критерий, но за момента няма законодателство. Е, казах, че Общия съд е, е поел ангажимент да дава достъп когато има доказан законен интерес. Обаче няма дефиниция за това, кое е законен интерес, така че нещата в момента се решават случай по случай. Има инструкции за деловодителя, но в правилника няма нищо. И така, че единственото, което се съдържа в правилника, че заседанията на съда трябва да са публични. Знаеме, че се публикуват решенията на всички е, езици. Преди време и доклада за изслушванията се публикуваха на всички езици, но сега вече не, защото е въпрос на разход. Така че като начало мога да заключа, че въпросът остава открит. Е, също питахте тук комисията може ли да даде право на съда да дава вето. Не знам какво смята да прави комисията. В края на краищата има практика да се отстъпва правото на съда да решава той за своята дейност. Но вие можете да направите резолюция по ваша инициатива, да искате от комисията да се промени правилника и съответно комисията трябва да процедира по тази резолюция. И трето, има някои основни права, които е, институциите и всеки, който трябва да прилага правилника, трябва да отчита. Не знам дали колегите ми не искат също да коментират. Е, Благодаря. Искам да. Е, в контекста, който коментира колегата ми доста ясно, член 15 е ясен. Достъпа до, до документи изключва достъп до правни документи на съда. Така че трябва добре да се чете текста. Става дума за достъп до документи на всички институции, но съответно четвърта линея казва, че що се отнася до документите на съда, имате право на достъп единствено до актове или документи на съда, които се отнасят до административната дейност. Така че е, правните документи не са е, не се предоставят е, на базата на договора. Второ, в случая API съдът е казал ясно, че правните, законодателните документи, правните документи остават в правомощията да бъдат предоставлени не на институцията, която ги създава. Тоест, парламента не може по време на течащо съдопроизводство да ги предоставя. Тоест, дори документа да е наш, ние не можем да ги предоставяме, защото трябва да дадем възможност на съда спокойно да се произнесе. И след като вече приключи съдебната процедура, този документ не е документ на съда. Този документ си остава част от документацията на всяка институция, примерно една пледуария. И ако искате достъп до този документ, трябва да се обърнете към съответната институция. Първо още един въпрос и след това господин Стоянов. Кой взема това решение в съда? Канцлер или президента? Господин Стоянов, и вие ли имате въпрос? взема отношение по въпроса, е особено по последното изказване, защото от него излезна, че едва ли не съда няма задължение и съдебните решения да ги предоставя на гражданите, което е абсурдно, защото това, което съда прави, съдебната практика е част от правния ред. Тя тълкува и показва как трябва да бъдат прилагани законите, и, и, които ние правиме тук. Така че аз мисля, че в случая на изключението, за което стана дума, всъщност е правилната практика приета, защото от една страна имаме това, че гражданите да, те трябва да имат достъп до документи, с които да могат да се запознаят как се развиват дадени дела, за да могат евентуално в бъдеще да защитят а, свой интерес, но в същото време трябва да се гарантира, че по <coughs> определени дела личният живот на хората, които ги водят, не е нарушен. И затова а, процедурата, която е приета в основния съд, да се преценява за наличието на правен интерес за предоставянето на цялата документация, според мен е правилното решение. Според мен също така няма нужда да има дефиниция на това какво означава правен интерес. Правният интерес е когато възоснова на закона някой а, може да получи или да загуби нещо. Това е просто самото, самата европейска практика и въобще практиката на правото е знае какво е правен интерес. Естествено, всеки, всеки път се решава случай по случай. Не може да се каже генерално да е ясно кой има правен интерес и кой няма, защото животът е разнообразен и не се знае в каква ситуация кой ще има такъв или няма да има. И затова мисля, че трябва да се търси начин това изключение, което е направено по този начин, да бъде разпространено върху целия съд. Благодаря ви. Da, mulțumesc. Cred că până să clarificăm cam care ar fi soluția ideală privind accesul la documentele curții, ar trebui să... Благодаря. Достъпа до документи на съда е въпрос, който ние трябва да разгледаме в е, това какво се случва в момента. Член 15 казва, че всеки може да има достъп до документа на Европейска институция. Но в алинея 3 се казва, че е, има разбира се, условия. И също така, към края на трета линея се говори за съда, за Централната банка и там действително се казва, че става дума за административни е, документи. А що се отнася до правни документи, там има ограничения. Ähm, Аз съм на мнение, че дебатът показва, че наистина ще бъде добре да съберем в един документ какво представляват различните разпоредби и евентуално да извършим уточнение. Моето мнение е, че един доклад по собствена инициатива, който, за който беше намекнато като възможност от правната служба, ще постави съответните въпроси по ясен и прецизен начин на комисията. Такъв един доклад би бил напълно уместен, защото една по-голяма степен на прецизиране в тази област би ни помогнала да напреднем. По този начин можем да, изведим, да изведем от съмнение административното забавене и така нататък. И освен това бихме могли да обърнем внимание на онези е, изключения, които автоматично са на лице в процедурата. И за мен би било напредък, ако успеем да постигнем тук е, един документ и с един доклад по собствена инициатива да зададем съответните въпроси и да помолим комисията да ни представи документ. Ако позволите, нека направя едно а, заключение. Ние ще разгледаме този въпрос на следващото заседание. Много симпатия имам за това решение. Наистина би било полезно, но първо ще помоля правната служба да отговори на въпросите. Колегата Помес преди това, ако правилно чухме името. Заповядайте. Jestem shadow raporterem, więc ja w pełni przychylam się do... do... Аз съм докладчик в Сянка. Затова съм напълно съгласен с докладчика. Считам, че Става дума в случая за предоставяне на документи и трябва да мислим по две линии. Първо, Европейската комисия трябва да засили дейността си за разширяване на правилата за предоставяне на документи, свързани с регламент 1049. И за административните въпроси, става дума не за правни е, такива, защото в това отношение не всичко е решено. И второ, може би трябва да подготвим е, няколко варианта за това къде могат да бъдат границите за е, предоставяне на документи при съдебни заседания. Добре, ще оставим правната служба. След това е, ще отговорим на въпроси, свързани с патента. Много конкретен въпрос зададохте. Кой решава? Е, знам, че в съда, аз съм работил там няколко години, знам, че при... в съда, съдът сам решава на административно заседание, примерно ако има достъп за документи, примерно проучвателни бележки, съда използва такива, може да се обърнете към съда и тогава съда решава в е, административния си капацитет, не е правен. Второ, докладчика. Достъп за списък от документи, на, изпратени на съда. По член 16, алинея 5, можете да имате тези документи но там достъпът е минимален. Господин Борис, преразглеждането на регламент 1049. Естествено, регламент 1049 не се занимава с документите на съда. През 2008 или 2009 бе дадено предложение за подобна клауза, после бе блокирана, работи се. Естествено, правната служба ще ви помогне, ако решите да направите е, резолюция по собствена инициатива. Благодаря много. С това приключихме тази точка. Преминаваме към гласуване, защото вече е 10 часа. Сега ще помоля правната служба да ни разясни темата за подобрени процедури в патента. Кой ще направи това от правната служба? Um Става дума за е, становището за патента. Е, Вие ни бяхте е, по запитали преди една седмица да отговорим по тема, която ни е ясно, че създава много трудности. Първо политически, да не кажа и философски, и накрая юридически. Така че юридическата служба ще се занимава само с втория тип трудности. Защо е, са трудни тези въпроси? Защото като начало тук се прилагат много разпоредби, 119 от договора за функциониране на Европейския съюз. Там е правното основание за единния патент. патент. А, тези неща се осложняват, защото се предвиждат два вида акта. Първо обикновена законодателна процедура, а също и актове приети с е, е, консултация на парламента, но не приети с единодушие и е, допълнителна трудност, освен, че съществува този механизъм за засилено сътрудничество, и то от доста време, и имаше няколко случаи в семейното, в гражданско право с проблеми, всъщност Механизма е сложен и имаме много малък опит. Защото много членове от предишни, предходния договор бяха а, внесени в новия, но има и нови разпоредби, за функционирането в договор за функциониране на Европейския съюз, отново за засиленото сътрудничество. Къде се намираме в момента по този въпрос за засиленото сътрудничество? В духа на механизма и в текста на разпоредбите има два етапа. И ние се намираме в е, етапа на даването на разрешение за започване на засилено сътрудничество по искане на определен брой страни. Те трябва да са повече от 9. По предложение на комисията. Това разрешаване означава, че парламента трябва да одобри с просто мнозинство. Когато се получи одобрението на парламента на съответния текст, в вида в който искате да го одобрите, вече съвета взима решение. Втория етап е етапа на създаване, на започването на функциониране на механизма за засилено сътрудничество, където се следват разпоредбите на член 118, т.е. от една страна има обикновена законодателна процедура, тя е в основната на мярката и евентуално може да има решение, което да се отнася до е, езиковите проблеми. Ние в кой етап се намираме в момента? Мога да кажа, че сега трябва да се очита факта, че не можем да предрешаваме ние какво ще е вашето отношение а, като с законодател, нито ние можем да а, ограничаваме вашите права. Така че абсолютно вие трябва да внимавате при вашите решения, да не отнемете, да не отнемете и своите правомощия. Вчера сте получили а, нашето мнение. Всичко е изложено там. Много набързо ще ви изложа условията, които в момента се съдържат в а, договорите за е, разпоредбата за разрешаване на засилено сътрудничество. Първото условие е, че в е, тази област, в която ще има засилено сътрудничество, не трябва да е от изключителна компетентност. След Лисабонския договор, както и сферите на изключителна компетентност, така и на съвместна компетентност са изброени, има ги в договора за функциониране на Европейския съюз. И е, знам, че ще има интерпретации правни и ще, се, ще започне да се смесват двете, но за момента, там положението в момента е, че юридическата служба счита, че член 118 не се отнася до ексклюзивните компетенции. Значи за получаване на разрешение за заселено сътрудничество трябва да се има преди това. Второ, засиленото сътрудничество трябва да се е, осъществява в някои от областите на дейност на договора. Това изглежда просно, но това е член 118. Значи, когато се търси един патентна защита, трябва да се придържаме в областите, които са покрити от съда. Има и няколко други условия, които са по-деликатни. Член 20 се съдържат подобни разпоредби от договор за функциониране. Първи, първият от това условие, т.е. това е третото условие вече, е да се търсят постигане на общностни цели. Ние не сме тези, ние в край на кращата комисията дава текста и юристите трябва само да видят дали се съдържат в е, текста на комисията дали се съдържат аргументите, че е, съответно се изпълняват цели на общността. И ние съответно даваме нашето мнение. Друго условие, че е, засиленото сътрудничество може да се осъществява само ако се запазват интересите на общността и се засилва процеса на интеграция. Тоест, ако ще се търси един патент на защита, трябва да отговорим дали това отговаря на тези условия. Поне точно това действие можем да кажем да, това засилва системата на интеграция на общностите. Други условия които също могат да бъдат тълкувани по различен начин. В договор се предвижда, например, че засилено сътрудничество може да има и да има изключения, да има дерогации само в крайен случай. А крайен случай се третират случаите само когато се установява, че търсените цели на това засилено сътрудничество не могат да бъдат постигнати от общността като цяло в съответните срокове по друг начин. Тоест, комисията, когато излага своите мотиви и съвета или вие, ако вие не сте от това становище, е, ако една от институциите реши, че се е стигнало до етап, където по всички съображения няма да е възможно съответната цел да се изпълни от 27-те страни членки, тогава може да се търси засилено сътрудничество. И е, юридическата служба на базата на предоставените ни елементи които нямат нищо общо с нашите мисли по въпроса, само на базата на документите, които са ни предоставени, ние трябва да преценим, че се е стигнало до такъв казус на крайен случай. Тоест, има 9 страни членки или 12, минимум трябва да са 9, не може да се постигне по друг начин целта и са изпълнени всички тези условия за даване на разрешаване, за започване на процедура за засилено сътрудничество. И тогава вие ще бъдете закон... със законодатели. На базата, разбира се, на всички документи, които са ви предоставени. И последната част на нашето становище, което, с което комисията много се занимава, 34 ти параграф и следващите, става дума за а, уточняване на втората фаза за започване на процедурата за силено сътрудничество. Има известни неясноти за при формулирането на договор, на условията, че те не трябва да навреждат на страните и така нататък. Това е втората фаза, но мисля, че за момента нещата са достатъчно комплицирани още на първата, за това можете да видите ние какво излагаме като аргументи. Има и едно обобщение преди е, основния документ, където излагаме своите съображения. И решението, което вие взимате в момента, ще последва. След това ще последва фаза, в която вече ще започне самото функциониране на засиленото сътрудничество, така че ние не можем да ви ограничим възможността да вземете решение, нито пък да предрешаваме вашето мнение. Благодаря. Няма да позволя сега да се проведе дебат, защото вчера дебатирахме. Това, което позволявам, са въпроси към правната служба. Има ли въпроси? Заповядайте. Няма въпроси към правната служба. Добре тогава да премина, преминем към гласуване. Мисля, че резултатът бе ясен, обясненията бяха съвсем точни. И така, сега преминаваме към доклада Лене за подкрепата на засиленото сътрудничество в областта на единия европейски патент. Заповядайте, имате думата, колега. Presidente, eh, simplemente sin ánimo de debate. No quiero debate. Господин председател, не бих желал сега да навлизаме в дебат, но бих искал да дам едно обяснение, за да се за да поясня съвсем ясно причината, поради която аз ще дам отрицателен вод. Така че една кратка декларация от моя страна. Ние сме за но не бих искал сега да демонстрирам тук някакви емоции. Бих искал да бъда съвсем рационален. При всички е, процедури, които ни предстоят по засилено сътрудничество, които ще се внесат в бъдеще, е, независимо от това, че ние винаги сме били за единно решение, е, знам, че е възможно да се работи допълнително, но има много неща, които трябва да се разрешат като въпроси, като проблеми. Наистина трябва да се намери една единна система, на единен европейски патент за всички 27 държави членки. Що се отнася до процедурата обаче? Години а, ни трябваха за този патент. Разбираме обаче междувременно, че правилата на играта са се променили и комисията съвсем ясно представи нещата. Развитието в тази област беше доста силно и ние сме готови, що се отнася до внесените изменения, също да дадем своята позиция, но а, времето в никой случай не беше достатъчно да подходим а, щателно към отделните точки. Много неща бяха а, представени само на английски. А, вярно, че майка ми е американка, но това не ми помогна много, защото испанските експерти нямаха възможност да работят по текста. Нямаше версия на испански. А, това е един минус. Що се отнася до съдържанието, ние сме за засилено сътрудничество. А, Що се отнася до възможностите за постигане на единен пазар? Вътрешния пазар означава единен пазар, цялостен пазар, а не само фрагменти от него. Въпреки това смятам, че усилията на комисара Бърние по въпросите на вътрешния пазар са много положителни. Не бих искал да ги поставям под съмнение. Трябва да се дискутира обаче дали а, засиленото сътрудничество е последния възможен изход тук в тази област не съм взимал отношение, не съм задавал въпрос, но трябва да видим какво, как ще се произнесе съда на европейските общности. Той все още заседава. И какви ще бъдат отраженията от неговите решения? Моля колегите да вземат предвид това, да го приемат и най-вече бих искал да благодаря на председателя и на докладчика мисля, че комисията ще вземе предвид тази лична, това лично заявление, което не е дебат. Сега преминавам към гласуване. Първо изменение 27 на Лопес Историс и Хидалго. Кой е за? Против? Отхвърля се. Преминаваме към 26-то изменение. Кой е за? Моля да вдигне ръка. Против? Приема се. 20, а, второ изменение. Който е за, моля да вдигне ръка. Против. Приема се. Изменение 3. За. Против. Приема се също. Сега изменение 4. Първата част, защото втората част е оттеглена. Кой е за? Против. Мнозинство приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Приема се. 7. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 8. Оттеглено. Изменение 9. отпада. изменение 10. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 12 отпада, защото 11 бе прият. Сега е компромисно 1. Против, за, против. Приема се. Изменение 13 също отпада. Изменение 14 отпада. 15 отпада. 16 също. Да, значи 16 също ми казва секретарията, 17 сега. И 17. Преминаваме към 18. Да, все пак корекция по 16 трябва да се гласува. И така, по 16 кой е за? Против? Приема се. С това 17 окончателно отпада, отпада. Остават 18 и 19. Заедно ще гласуваме. Кой е за? Против? Приема се. 20 също отпада. 21. Компромис 2. Кой е за? Против? Приема се. 22 отпада. 23. 24. Кой е за? Против? Приема се. С това преминаваме към 25. 25 е недопустимо, затова преминаваме към едно за, против, отхвърля се. И така, преминаваме към самата резолюция като такава. Кой е за, трябва да броим. Ще броим. Моля, дръжте ръцете, докато преброим. Против, и тук броим. Въздържали се. Двама въздържали се. А, мисля, че мнозинството беше очевидно. И така при 6 против, 2 въздържали се, останалите са за. Ще преброим колко са гласовете за, но във всеки случай е приета. Резолюцията тази тежка точка, що се отнася до работата в комисията, изпълнихме. Ще видим как ще минат нещата на пленарно. Сега преминаваме към следващите документи за гласуване. Е, доклада на господин Албрехт. Колегата Сиевка има думата. Благодаря, дами и господа. Бих искал да ви помоля да обърнете внимание на изменението в последната минута за компромисно изменение едно – Разговаряхме с докладчика и други колеги и имаме подкрепа за това изменение. Така че в компромисно изменение едно искаме да отпаднат три думи. Both, orally and. Това са трите думи, които искаме да отпаднат. Така че поне в писмен вът и в прост и е, приемлив или е, разбираем език. Това е окончателната версия на изменение 1. Госпожа Лихтенбергер, моля. Искам още веднъж е, да извиня колегата Айбрехт. Е, той наистина е възпрепятстван поради болест да участва днес в заседанието. Той е съгласен с този компромис. А, малко недоразумение имаше в началото на дебата, но мисля, че сега нещата са ясни. Става дума за минимално изискване и в всъщност нормалният случай трябва да бъде информация да се предоставя писменно и устно, като писменно предоставената информация е важна, защото обвиненото или обвинените лица по този начин имат по-ясна база за своето искане. Добре, ще вземем това при гласуването предвид, казва председателят. Сега преминаваме към гласуване. Изменение 3 на докладчика. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Против? Приема се. Изменение 4 за или за? Против? Приема се. Компромис 1 с усусно изменение от господин Циевка. За? Против? Приема се. Няма нужда сега разделно да гласуваме, защото <laughs> новата версия нещата се а, е, решиха. Пет отпада. Кой, е, кой е за 6? Против? Приема се в този вид компромисно изменение 2. 2. Кой е за? Против? Приема се. Отпада 43, 47, 42, компромис 3 е следващия компромис. За, против, приема се. Тук отпадат много неща. Няма да ги изреждам. Сега 52. За, против, приема се. С това скачаме на 53 за, против, приема се. 10 за, против, приема се. А всъщност, извинете, не трябваше да го гласуваме изобщо. 11. Кой е за? Против. Приема се. 12. Кой е за? Против. Приема се. 54 за. Против. Приема се. 55 за. Против. Трябва да броим тук. Още веднъж. Имаше няколко въздържали се. За. Кой е за? Против? Не, да, мисля, че нещата са ясни. Имаше и въздържали, значи приема се. 56 за. Против. Приема се. 57 за. Против. Приема се. 13 за. Против. Приема се. 14 с устно изменение. За. Против преобладаващо мнозинство. Приема се. 58 за, против, отхвърля се. 59 за, против, приема се. Компромис 3А, първа част за, против, приема се. Компромис 3А, втора част за, против, приема се. С това 60 отпада, 61 за, против. Мисля, че бе прието, нали? Не. Още веднъж. 61, кой е за? Против. 12 на 11, нали така? Значи приема се 12 за, 11 против. 62. Кой е за? Против? Приема се. 63 за. Против? Приема се. 64 за. Против? Отхвърля се. 65 за. Против, нека преброим. Още веднъж за. Против. Единайсет на единайсет. Възможно ли е? Повтаряме, повтаряме още веднъж. За. Много ви моля, още веднъж за. Сами аз също ще броя. Единайсет на единайсет. С това преминаваме към 66. Кой е за? Против? Еднозначно отхвърлено. 67 за. Против? Приема се. 15 за, против, приема се. 16,68 за, против, приема се. 17 и 69 за и против, 18 за, против, приема се. 70 за, против, приема се. 71 за, против, отхвърля се. 19 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 21 и 73 за, против, приема се. 22, 22 кой е за, против, Приема се. 23 и 75 за. Против. Приема се. Компромис 5А за. Против. Приема се. Преминаваме на следващата страница. 5Б за. Против. Приема се. 77 за. Против. Приема се. 78 за. Против. Приема се. 81 за. Против. А, мнозинството е против, значи се отхвърля. 27 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 28 и 82 за. М да, Напълно сте прави, благодаря ви. Преминаваме на компромис 7. За. Против. Приема се. С това компромис 8. За. Против. Приема се. 86 е, за. Против. Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. Едно за, против, приема се. 34 за, против, отхвърля се. 35 трябва да се гласува за, против. Мнозинството беше против. Отхвърля се. Два, две за, против. Приема се. 36. Кой е за? Против? Отхвърля се. 37 за. Против? Приема се. 38 за. Против? Отхвърля се. 39 за. Против? Отхвърля се. И с това цялото становище. Кой е за? Против? Приема се. Моля да поздравите господин Албрехт и му пожелайте бързо да оздравява от нас. С това приключихме и тази точка и преминаваме към следващото гласуване. Това е докладът Регна. Обичам. Aș vrea să-mi retrag amendamentele ще și 61. Mulțumesc. Das ist bei mir jetzt per Dolmetscher nicht angekommen. 42, 42 und 61. Извинете, не ви разбрах. 42 und 61. Alles klar, dann habe ich verstanden. 42 и 61, да. 37, wer ist dafür? wer ist dagegen? Сега точно. Изменение 6 за. Против? Отхвърля се. Изменение 7 за. Против? Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение 38 за против, приема се. Изменение 14 за, пада, пада. 39 за, против, приема се. Изменение 40 за, против, отхвърля се. 41 за, против, приема се. 42 се оттегли току-що. 43. Против? Отхвърля се. 44 за. Против? Отхвърля се. 45 за. Против? Приема се. 46 за. Против? Отхвърля се. 47 за. Против? Отхвърля се. 48 за. Против? Приема се 49 за. Против. Отхвърля се 50 за. Против. Отхвърля се. След това анблок заедно ще гласувам 50 на 52, 53 за. Против. Приемат се 15 за. Против. Отхвърля се 16 за. Против. Отхвърля се. 54 за. Против. Отхвърля се. 55 за. Против. Отхвърля се. 17 за. Против. Отхвърля се. 56. Като допълнение за. Против. Приема се. 57 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Отхвърля се 58 за. Против. Отхвърля се. Карим за. 59 за. Против. Приема се 60. Карим за. Против. Отпада. Отпада. 61 оттеглено. 19 за. Против. Отхвърля се. 20 за против, отхвърля се 21 за, против, отхвърля се 62 за, против, отхвърля се 63-64 за, против, отхвърля се 22 за, против, отхвърля се 23 за, против, отхвърля се 24 за, против, Отхвърля се 25 за. Против. Отхвърля се 65 за. Против. Приема се 66 за. Против. Приема се 67 за. Против. Приема се 26 за. Против. Отхвърля се 68 за. Против. Приема се 27 за против, отхвърля се 28 за, против, отхвърля се 69 за, против, приема се 29 за, против, отхвърля се 70 за, против, отхвърля се 71 за, против, отхвърля се блок 727374 за, против, Отхвърля се. 75 за. Против. Приема се 76 за. Против. Отхвърля се 77 за. Против. Отхвърля се 30 за. Против. Отхвърля се 31 за. Против. Отхвърля се 78 за. Против. Приема се 79 за. Против. Приема се 32 за. Против. Отхвърля се 80 за. Против. Приема се 81 за. Против. Отхвърля се 82 за. Против. Отхвърля се 83 за. Против. Приема се 84 за. Против. Отхвърля се 33 за. Против. Отхвърля се. И последната страница. 85 за. Против. Отхвърля се 86 за. Против. Приема се 87 за. Против. Приема се 88 за. Против. Приема се едно за. Против. Отхвърля се две за. Против. Отхвърля се три за. Против. Отхвърля се 34 за. Против. Нека да преброим. За. 11. Против. 10 на 11. Извинете, 11. И Мандър се против. Значи се отхвърля. 11 на 11 отхвърля се. Докъде бяхме стигнали? 35. 35 за. Против. Още веднъж. 35 за. Против. Против. Повечето бяха за. 36 за, против. Мисля, че пак е 11 на 11. Отхвърля се 5 за, против. Приема се. Заключително гласуване за, против. Първите бяха повече, но ще трябва да преброим. Моля да вдигнат ръка тези, които са за становището. 14. Против. На 7. Приемат се. Това а, аз сега ще ви помоля да а, премахнете имената. Ще го направя, казва председателя. Връщаме се към нормалния дневен ред. Госпожо Геринга, за една секунда сам. Припомнят, че mamy jeszcze гласование на e, Искам да ви припомня, че трябва да гласуваме също за правното основание. Нека да ви припомня и това. Две становище имаме за правното основание. Можем да го направим. Ако няма проблеми, веднага можем да ги приемем така, както са предложени. Нали всичко е изяснено? Няма никакви проблеми по това. и, и двете становища са одобрени така, както се предлага в докладчика. Добре, нямаше никакви възражения от страна на политическите групи. Ще си спестим ритуала по гласуването. Сега ще поздравя комисар Шефкович е, по съответната точка от дневния ред, съответните точки 33 до 36. Е, ще ви предложа направо да започнете, след което ще има дебат. Господин вице-президент. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент. Ще се опитам да засегна всички въпроси, които са очертани. Така че ще ме извините, ако отнема повече време. Първо, оценявам високо вниманието, което комисията отделя на тези въпроси. Нека сега да кажем няколко думи по същество. Първо смятам, че е много по контекста. Смятам, че е много е, важно да очертаем политическите приоритети за така нареченото интелигентно регулиране. Имаше насоки предприяти от мисля още преди тази комисия да влезе в своя мандат, като целта е, е законодателството да е от най-високо качество и в нашето Съобщения за интелигентното регулиране от октомври, комисията излага в своите приоритети за 5 години напред е, добра практика на регулиране в целия цикъл на създаване на законите, ангажименти и споделени отговорности. Първо, искаме да повишим качеството а, е, с, е, в целия цикъл на законотворчество. Т.е. не само когато се проектира закона, но и когато се прилага оценява и евентуално е, преработва. Тоест е, всички важни предложения за ревизиране на законодателството да се базират на оценка на съществуващото законодателство. Също така ще а, е, правиме и оценки по конкретни политики, за да се види дали а, съответства законодателството. Освен това да се, ще използваме и а, опита от дейността ни по упростяване на законодателството. Така че ще подкрием всички фактори, свързани с ефективността на законодателството и в такъв смисъл комисията вече има много солидна база, предложила е мерки за намаляване на административното бреме повече от 31% съвета и парламента са приели мерки, които възлизат на намаляване на усилията на 21,8%. Така че остава още 3,3% да се намалят разходите и административното бреме, защото това в реални суми възлиза на милиарди. Освен това, ще засилиме и е, мненията на заинтересованите страни. Ние имаме процедура, ще дадем е, възможност е, да има консултации от 8 до 12 седмици. Пъл, напълно ще прегледаме процеса на консултацията, да видим как той може да бъде подобрен и ще можем да прилагаме вече и разпоредите на, на Лисбонския договор за е, засилена демокрация. Освен това, всички е, участници в законодателния процес трябва да заемат своята роля. Съда се е произнесъл, че и парламента и съвета смятат, че е много полезно да има оценки въздействие, на въздействието за предложенията на комиса, Тъм, като и съвета и парламента могат да повишат качеството на законодателството посредством повишаване качеството на оценката на въздействие. А те също така могат да извършват и те самите е, оценки на въздействието, както се съдържа и такова споразумение в междуинституционалното споразумение. Може да се работи по всеки конкретен случай, и на базата на положителния опит на комисията Инко от парламента призваваме всяка комисия да счита, че оценката за въздействие е част от техните е, елементи на дебата. Имко бяха първите, които включиха е, оценката на въздействие и дебат върху нея и едва след това пристъпвам е, към дебат на законодателния текст, което е много полезно като процедура. Няколко бележки по доклада на госпожа Ниблер. Тията наблюдава вашите дискусии с интерес по доклада за независимите оценки на въздействията. Той допринася много за споделянето на отговорностите на институциите в отношение на по-доброто законотворчество и също се подчертава колко важно е да има интегриран подход, за да се отчитат и социални, и економически, и екологични съображения. И също така се признава, че качеството на оценките на комисията е, се е повишило. Същото установява и Сметната палата в своя доклад за оценките за въздействието. И ние считаме, че тази проверка на Сметната палата е всъщност най-пространната извършена за оценките на въздействие. Тези оценки на въздействие подкрепят е, процеса на вземане на решения в европейските институции и повишаване на качеството на предложенията. Комисията Системата за оценки на комисията е по-добра от много други. Има повишена прозрачност. Ние винаги оповестяваме оценките за въздействие и се съобразяваме с препоръки за качеството на законодателството. Съдебната палата счита, че съвета за за оценки работи добре. Тя е независима структура. Има много директни и откровенни коментари. В голяма част от е, случаите комисията се налага да преработи анализите си. Е, мненията на съвета също са, се оповестяват публично. Доклада на Сметната палата е такъв, че вече не би следвало да има проблеми с вашето мнение за това какво е качеството на нашите оценки на въздействието. Друг важен момент в процеса на оценките въздействие е процеса на консултации. През 2010 комисията публикува пътни карти за всички законодателни предложения, което, където се обяснява дали се планира да има оценка на въздействията или не, като по този начин заинтересованите страни се ангажират много отрано. Ние смятаме да издаваме пътни карти в съответствие с програмата на комисията, така че да бъдат предсказуеми нашите действия, предвидими, да можем да разпространяваме достатъчно информация за нашите намерения – и да даваме възможност достатъчно рано да започне дискусията за предстоящите законодателни предложения на комисията. Службите на комисията се консултират с а, заинтересованите страни в различни етапи на законодателното предложение и по различни начини, така че да, тази а, консултация е достатъчно изчерпателна но не смятаме, че трябва да се консултираме в етапа на проекто оценки на въздействията, защото е твърде рано. Микс, смесването на тези етапи само ще е, създаде затруднения. Решили сме да има минимален период на консултация до 12 седмици – и ако ми позволите, господин председател, да продължа още няколко бележки за доклада за правилното приложение на европейското законодателство. Комисията ще засили своята работа за прилагане на политиките, като прави ясно законодателство, по-достъпно законодателство. Ще работим с страните членки за стрикното прилагане на законодателството. Освен това, комисията в своя годишен доклад, има стратегическа оценка за прилагането на европейското право, идентифицира предизвикателствата и съответно създава програми. Сега искам да коментирам някои ключови аспекти от този доклад. Ние отговорихме на искането на парламента да посочим в повече подробности до каква степен проблемите на европейското законодателство се отразяват е, в петициите е, на парламента, т.е. комисията да ли ги отразява. Новата рамка, е, ново рамково споразумение осигурява именно това. Комисията подкрепя парламента е, в искането му за таблици за съпоставяне, защото по-добре се дава възможност на гражданите да са наясно с достъпа си до европейското законодателство, защото в страните членки много често има а, хиляди различни разпоредби, които дават възможност достъп до директиви. Така че комисията признава и усилията на парламента за мониторинг в този етап и тяхното искане за засилване на мониторинг. Коментари в този смисъл. Действително е добре, че съветът знае, че това е важен момент за вас. Това е, вие упражнявате едно важно политически, важен политически натиск и е добре да го правите. Освен това, обаче, този натиск трябва да се упражнява по такъв начин, че да не се блокира политическия процес. Освен това, трябва да е, реагираме по-позитивно по таблиците за корелация Е, те са полезни, но моят личен опит е, от работа в национална администрация счита, че те са изключително важни, защото дава възможност да се планира добре, да се координира работата между различните агенции и министерства и да се следи много точно кой за какво отговаря и как се транспонира законодателството в националното законодателство. И смятам, че благодарение на тази система, която бе въведена в процеса на присъединяване, в момента в новите страни членки са много нависоко е, в е, процента на изпълнение на транспониране на европейското законодателство. Всъщност новите страни са го транспонирали около 98 99 Тоест, е, това доказва, че таблиците за съответствие са много полезни за всички при е, контрол за това как е, правителствата транспонират европейското законодателство. Затова считам, че трябва да се обърнем и към националните парламенти, които могат да вършат много работа в този процес. И това е послание, което аз предавам всеки път, когато се срещам в националните парламенти. Моето впечатление е, че те имат голямо желание да избягнат така процеса на е, пренебрегване на техните прегоративи. Новия метод за регистриране на жалби също се коментира. Това отговаря абсолютно на интересите на гражданите. Статистиката за обема на тези жалби, които се регистрират в комисията, показва много завишени цифри. Това е свързано и с безпокойството, изразени от парламента и от омбудсмана за този механизъм. Комисията продължава да разработва пилотни схеми, за да може да се реагира по-бързо на въпросите и проблемите на гражданите. Тези системи показват своя капацитет да предоставят отговори на въпроси и решения на проблеми относително бързо и ефективно. 22 члена в момента участват, страни членки участват в пилотни схеми и останалите са в процес на подготовка. И накрая се надявам, че е, по-късно тази година всички 27 страни членки ще са част от системата. Парламента също настоява за това, че комисията трябва да засили приложението на европейското право при е, нарушения. Е, член 260 въвежда възможността да съдът е, да налага финансови съдове на страните членки при забавяне на транспонирането. Комисията е, прие съобщение неодавна за това как е, ще се прилага тази нова разпоредба, като се ангажира с ранното прилагане на схемата и с наблюдение на процеса. И ако отново ми позволите да продължа, господин председател, третия доклад за субсидиарността, знам, че тези, тази тема е много важна и за Европейския парламент, и за националните парламенти. За това ние съвсем ясно коментираме и в политическите насоки казваме, че Европейския съюз работи най-добре, когато се занимава с основната си, ключовите си дейности и подчертаваме, че трябва умно трябва да се решава къде да се предприемат действия на европейско ниво. Ние имаме доклад за субсидиарността, прият минало, октомври миналата година до годината 2009, когато още беше в сила договор от Ница. Там се констатира, че политиката за потребителите, здравеопазването и други. Не винаги е ясно разделението на правомощията. В доклада считат, че европейските институции и националните парламенти се разграничават много и се различават в мненията си. Затова е много важно да има информиран дебат. Комисията се ангажира да засили взаимодействието си с националните парламенти да за... и Механизма на контрол е ключов елемент от този процес. Дебата за субсидиарност и пропорционалност съдържа и нови разпоредби от Лисабонския договор, където се дават правомощия на националните парламенти и на Комитета на регионите. Ние отчитаме това в доклада си за 2010 така за информация. Мога да ви кажа, че през 2010 сме получили 390 мнения от националните парламенти било по силата на механизма за проверка за субсидиарност или в рамките на политическия диалог. От тези 390 около 30 са отрицателни, но виждаме голямо увеличаване. 55% повече мнения са получени, отколкото предходната година. Тоест, националните парламенти имат много по-засилен интерес по въпросите на субсидиарността. И затова се възползвам сега от възможността да коментирам още един въпрос, който го коментирах с господин Ленар преди това. А, именно да ви дам съвсем накратко информация за това как бихме искали да подобрим управлението на агенциите. Както знаете, има между институционална работна група, която работи по този въпрос. Ние го формулирахме като такъв, защото работата в този аспект не се приемаше много добре от страните членки, затова сега се опитваме да ги ангажираме тях във възможно най-голяма степен. Сътрудничеството с Европейския парламент и работната група, водена от госпожа Юта Хао, е отлична. И тяхната работа е много е, впечатлителна. Сега е време вече да се направи политически решения, да се постигне политически напредък и се надяваме, че съвета ще бъде по-активен. Има много положителни индикации от Белгийското председателство, поставихме въпроса и на Унгарското председателство, така че се надяваме, че целите, които Европейския парламент постави пред тази група, т.е. да има положителен резултат преди да започнем дебата по многогодишната финансова рамка ще бъде постигнат. Днес около 6000 души са заети в 33-те агенции и бюджета за 2011 е 770 милиона евро. Тоест, говориме и за нужда за економии там трябва да упражняваме е, контрол отблизо и да увеличаваме ефективността на агенциите. Господин председател, вече доста дълго време говорих, ако ми позволите, ще спра до тук и после ще отговоря на въпросите ви така, както възможно най-добре мога. Благодаря, много информативна бе презентацията ви, много, на много теми се спряхте. Първо ще дам думата на двамата присъстващи докладчици, колегата Ниблер, колегата Лихтенбергер и след това продължаваме с списъка. Първо Ангелика Нибла. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, извинете, че малко закъснях, но трябваше да участвам в гласуването на Комисията по промишленост. Много внимателно обаче слушах е, презентацията, на която присъствах. Няма да представям своя доклад, господин председател, а просто имам един коментар и въпрос към господин комисаря. Аз а, е, съм представила а, е, доклад по собствена инициатива за оценка на въздействието и а, е, тук в комисията, а, която се занимава много години с тази тема, ние признаваме, че Европейската комисия предприема много неща, за да оптимизира оценката на въздействието на законодателството. Въпреки това обаче констатираме много дефицити, пропуски и бихме искали да се изкажете по този въпрос и да ни кажете дали възнамерявате да извършите подобрения. Констатираме, че в много области, въпреки изискванията, не е проведена оценка на въздействието. Напомням това, което колегата Макарти когато говорихме по доклад за собствена инициатива, говорихме за тези пропуски. Така, например, за финансовите транзакции се искаше, но до декември месец нищо не се случи. Въпросът е защо това не става. Ние, консу... Е, ние е, дебатираме по директивата за правата на потребителите и тук има един е, така, доста, една доста неудовлетворителна оценка на въздействието но мисля, че с това изразявам мнението на много колеги. Онова, което най-много ни смущава в множеството оценки на въздействието, господин комисар, е липсата на альтернатива. Не допускате альтернативи в дебата. Така, например, ние предложихме две альтернативи към една от оценките на въздействието. Едната альтернатива съответства на над 90% на предложението на комисията. Втората альтернатива е така формулирана, че е, не бихме могли да я осъществим, е, ако се направи проверка на достоверността. Но това, което мене ме смущава е, че просто комисията не позволява истински дебат за реални альтернативи. И последен коментар. В моя доклад аз ще предложа да подобрим собствената си система за оценка на въздействието в парламента с надеждата да съберем положителен опит тук, е, който евентуално да бъде ползван и от комисията. Благодаря, колегата Лихтенберг. Много благодаря. Първо, една бележка. Винаги, когато чуя за регламента Смарт, си мисля за колата Смарт. Наистина много ефективна, но и много малка кола. А, кола, която е, е, е разрешена за ползване <laughs> за много малко хора, които могат да се возят в нея. Така че, моля ви, нека не нахлузваме този модел на колата смарт върху всички, защото тук говорим за права, за основни права а, и за баланс. А, така че, това във връзка с дебата за ефективността. Знам, че това рефлектира в една от основните критики на Европейския съюз, но много ви моля, нека погледнем нещата както трябва, защото ние гарантираме права, а в това отношение има други критерии при цялата ни любов към ефективността. И още един коментар във връзка с казаното от колегата за оценките на въздействието. Това, което аз често чувам в отзивите от граждани и гражданки, е, че липсва достатъчна прозрачност по отношение на това, кои последи, по, по отношение на кои последици да се извършва оценка и по отношение на кои да не се прави. А, що се отнася до оценките на въздействие, кой се пита, кои страни се считат за важни когато се извършва допитване и кои просто биват игнорирани. Какви са критериите, които ползва комисията, за да прецени кого да интегрира в процеса и кого да не интегрира? Много хора, които влагат много лични усилия в този процес, биха искали да получат обратна информация и мисля, че имат право на това. Сега преминавам към един много важен въпрос за транспонирането на общностното законодателство. Знам, че голямото изискване на комисията винаги е, е въпросът за таблиците за съответствие. Напълно съм съгласна, това е важен въпрос, но това не е наш проблем. Това е проблем на държавите членки, които не искат това или просто не предоставят в е, достатъчен обхват необходимите данни. Когато ние изискаме това, е, това е добро изискване, но в крайна сметка това е проблем на държавите членки, които не сътрудничат в достатъчна степен и проблемът се изнася на друго равнище. Що се отнася до транспонирането? В нашата резолюция ние сме извели на преден план преди всичко два аспекта. На първо място прозрачността по този въпрос. Мисля, че ние като Европейски парламент много ясно, категорично се нуждаем от фидбек, от обратна информация. Знаем колко нарушения е имало, какви са били коментарите на гражданите. Искаме да имаме и някаква обрат за онова, което ние правим в областта на законодателството. А това можем да го получим само ако знаем какво мислят гражданите, а, хората, към които комисията се обръща, какви са протестите, какви са възраженията, къде хората виждат а, проблеми. Само по този начин нашата дейност ще бъде смислена. И в това отношение, това изискване към прозрачност, все още, съжалявам, но трябва да констатирам това, не е изпълнено. Ние искаме да знаем кои жалби са били върнати в държавите членки и какво се случва с тях. И тук, и това е един недостатък, който винаги откривам в пилотния проект, липсва прозрачна верига на обратна връзка, която касае и със законодателя. Ние трябва да а, имаме информация, защото трябва да имаме фидбек, къде всъщност са се появили а, проблеми, пропуски в законодателната дейност – нещо, което и нас ни касае и искаме да знаем и много ще се радвам да получим отговор. Можем ли да очакваме нещо точно по този въпрос и ако не, защо не? Защото и това е интересно. Ако кажете, окей, просто няма да получите тази информация, от вечни времена обаче ние сме някакси изоставени Откакто аз съм член на този парламент, знам, че вие не отговаряте за целия този период, но за последните месеци, да. Тук съвсем ясно става дума за това. Това е едно предупреждение, един сигнал. Откакто съм тук в този парламент, просто нищо не се е променило и мисля, че парламентът заслужава отговор. Втори момент. Що се отнася до добрата администрация, в 238 Става дума за това и смятам, че това би било много важно. Нещата да се кодифицират в рамките на процедурите за нарушаване. това е също стъпка към прозрачността и мисля, че е, това ще отрази впечатлението на много граждани, че тук има известна произволност защото поне хората така разбират нещата. Те а, не могат да разберат какви са правилата в това отношение и, и тук е хубаво да се създаде яснота. Защото това, което чувам от гражданите е, че има нарушения. Ако, например, едно силно лоби се чувства засегнато в интересите си, например в транспортната област, има инфринджмент, има а, процедура по нарушаване. Няма обаче процедура по нарушаване, когато в 500 дребни случая са нарушени правата. Това са неща, които аз постоянно констатирам като депутат и мисля, че много от нас ще се съгласят с мен, що се отнася до въпроса с до за прилагането, неприлагането или некоректното прилагане или транспориране на европейско законодателство. Вие казвате, че искате да имате бързи отговори от гражданите и гражданките. Аз подкрепям това, особено в рамките на този пилотен проект на Европейския съюз, където е вграден допълнителен елемент за получаване на обратна информация от държавата членка – тук обаче нещата, точно в това отношение често нещата не вървят и гражданите се оплакват. Писали са ми до определен момент граждани и след това веригата прекъсва. Мисля, че трябва да гледаме на въпроса за ефективността на административните разходи, но не само на този въпрос, но и да осъзнаваме факта, че гражданите, които се обръщат към комисията регулярно, поетапно, трябва да бъдат информирани, а самите ние също трябва да знаем какво става. Разбира се, не сега в подробности. Господин а, Йозеф Штайнер се оплака по той и този въпрос и така нататък. Ние просто искаме принципно да знаем в кои области са влезли оплаквания, колко на брой са и каква е насочеността им. Защото по този начин в а, своите деяния депутатите няма да изхождат само от предположения. и би било хубаво, ако имаме яснота по този въпрос. В смисъл да постигнем напредък точно по, по този въпрос за яснотата и прозрачността. Вие ми изглеждате много открит човек, така че ви моля да се заемете с това за следващата година. Госпожа колега Лолис. Uh, благодаря, благодаря господин комисар за много подробното представяне. Много ни е приятно, че сте тук. Колегите вече говориха за конкретни въпроси. Аз искам да повдигна един аспект, който вие не споменахте. Дребен аспект. Комисар Валстром, вашата предшественичка, започна на практика, да има така нареченото гражданско обобщение за предстоящо законодателство, ако могат гражданите, ако искат да задават въпроси, да коментират. Не знам това, практикува ли се в момента, може ли да потвърдите, ще, ще продължава ли тази практика, по-конкретно и ясно да ни кажете. Рабкай, Колегата Рапка, е, моля. Ich will ganz kurz mal was dazu sagen. Искам да кажа нещо съвсем кратко. Във връзка с казаното от колегата Лихтенберг, не мога, е, аз не искам да и противореча, да възразя срещу това, което каза тя, но исках просто да внеса още допълнителна яснота и да се спра на някои други области, които, на които се спря колегата Ниблер. Да, таблиците за съответствието наистина са наш проблем. Знам, знам какво имаше предвид ти, но нека да бъдем ясни. Това е и наш проблем. Ние сме законодател и а, а, трябва да направим нещо. Не знам какво да бъде това е така. Спонтанно не мога да кажа, но можем да кажем, те нищо не правят, нещо трябва да се промени. Просто за да сме съвсем ясни, що се отнася до понятията. На второ място, отново става дума за понятията, защото когато говорим за smart regulation от една страна, регламента smart и ефективността, защото госпожа Лихтенберг каза, ефективността не е всичко. Аз мятам, че ефективността е нещо много важно. Ефективност и Smart Regulation не могат да се отъждествяват напълно. Ефективността не е нещо абсолютно. То винаги е нещо относително, което се измерва а, по някакви, с някакви показатели. Знам, че междувременно нещата са така. Колкото по-малко, толкова по-ефективно. Това обаче не е така. Ние трябва да кажем какво искаме да постигнем и е, кой най-ефективен, е, включително и от економическа гледна точка, път ще избера. Тоест път, който да е ефективен и ефикасен и рентабилен. по отношение на областта за оценка на въздействието – Веднага искам да се спра на проекто доклада на госпожа Нибле. Предварително искам да кажа, че той ми харесва. Тази връзка искам да кажа, че трябва да внимаваме и тук. Първо, това е може би малко повече моя гледна точка. Значи аз оспорвам пълната независимост. Защото и когато си независим, възниква въпросът спрямо кого си независим. Аз съм на мнение, че човек трябва да е независим от инструкции, когато се прави нещо, за да покаже на друг. Онзи, комуто се показва нещо възоснова на оценка на въздействието, не бива да, задава, да дава заданията, да, да дефинира нещата предварително. Но всичко онова, което се случва по света, често се отразява в... или по една и съща тема получаваме 5-6 различни становища и след това питаме кой всъщност е възложил е, съответното проучване. Така че нека сме предпазливи с понятието независимост. И е, нещо, което искам да подчертая, мисля, че Ангелика даже трябва да го кажеш още по-категорично в доклада. Една независима оценка на въздействието не бива да обвързва е, законодателя, защото законодателят си е законодател. Той не бива да изпада в една ситуация, в която е, той, законодателя, трябва да се оправдава спрямо оценката на въздействието. Напротив, обратно трябва да са нещата, защото онези, които правят оценката на въздействието, са доставчици на услуги за законодателя. Ние искаме да ни се предоставя разумна услуга обаче, но, но те са други. Това трябва да е абсолютно ясно. Защото а, чувам тук таме в парламента разни истории а, и почвам да си мисля, изведнъж чувам от администрацията а, това или онова. Нека сме предпазливи. Харесва ми онова, което вие предложихте с фундацията и в тази фундация да са в управителния съвет да има депутати. Това, тук трябва да се внимава, да не се е, автономизира определена единица. И е, по последната точка също бих внимавал, що се отнася до този подход за неутралността на разходите. Искам да кажа нещо по въпроса, защото не можем да отделим толкова много хора или не може да отделим повече е, пари, извинете, отколкото имаме. Е, връщам се на нещо. Аз не съм злопаметен, обаче поне важните неща не ги забравям. Когато преди известно време е, ни посети един от комисарите, който наскоро беше на... встъпил в служба. Аз не го критикувах, но колегата Рол, който е председател на комисията по промишленост, каза нещо, което го намирам за разумно, че за подобни неща би трябвало да използваме научната си служба. Това евентуално струва пари. Тогава пресата попита комисията и някой, чието име не знам, зададе въпрос и той е казал, публикувано в печата, ние, в случая комисията, как така ние ще даваме повече пари на парламента. Извинявайте, ма къде се намираме? Извинявайте, но парламента дава пари на комисията. И когато ние решаваме, че се нуждаем от нещо, значи се нуждаем от нещо. Нека бъдем сериозни. Не просто да дрънкаме, а съвсем ясно да кажем, когато се нуждаем от нещо. Нуждаем се от капацитет. Определяме какви са капацитетите, от които се нуждаем и ние взимаме решение – дали да се предостави този капацитет или не. Така че в този смисъл смятам, че предложението направено от Ангелика Ниблер е добро. На някои места доклада дори трябва да се изостри и трябва е, да стане ясно, че е, тук няма да възникнат някакви иллюзии при трети страни. Благодаря колегата Викстрем. Tack herr ordförande och jag vill också framföra ett varmt tack till kommissionären som är här и аз е, искам да благодаря на комисара за неговото присъствие. Искам да благодаря на двамата колеги, които представиха много интересни текстове. Текстовете ще бъдат изменени, ще се внесат на различни подобрения в хода на нашата работа, но искам да благодаря да се обърна към колегата Ангелика Ниблер и да й благодаря, че е, в нейния текст са включени голяма част и моите възгледи, които съм споделяла с е, нея. Е, комисията трябва да създаде директива, в която да се описва какво трябва да следва след от оценката на въздействието. Всичко това трябва да бъде публично, да бъде достъпно както за гражданите, така и за останалите институции и да се публикува преди началото на работата, оценката на въздействието. и из... Създаването на такава оценка, преди да се започне самата работа по изготвяне на директивата всъщност е нещо много хубаво. Хубаво е предварително да разполагаме с оценката на въздействието. Споделям виждането на госпожа Ниблер, че трябва да се променят разпоредбите най-вече за малките и средни предприятия. Мисля, че принципа one in, one out е най-подходящ в техническо отношение. Мисля, че тук, когато се предлагат изменения, не трябва да се говори за никакви конкретни проценти, просто трябва да се има предвид цялото, за да не загубим някои от целите, които преследваме, някои от аспекти. Да предложа на Ангелика Ниблер да въведе нещо, което да бъде задължително при оценките на въздействието в оценката на въздействието трябва да се казва, кои от разпоредбите ще се отразят положително на малките и средни предприятия. А, мисля, че е добре парламента да има възможност да създава допълнителни оценки на въздействието. За мен ще бъде много сложно обаче за постигането на тази цел да създадем специална фундация. Мисля, че от страна на докладчика има достатъчно добра воля, а, наистина може да се направи така, че парламента да излиза със собствени прости оценки на въздействието, но за това трябва да се намери една подходяща и проста форма, а не непременно фундация. От краткото време, през което съм в парламента, бях много впечатлена от а, а, информацията, която е събрана както в библиотеката, така и от експертните знания на хората, които работят тук в комисията и изобщо те знаят много и са независими. Мисля, че тази оценка на въздействието би могла да се направи с наличните структури и ресурси и оценката ще бъде точно толкова независима и е, обективна, колкото би я направила и една фундация. Искам да предложа още нещо ще бъде, е, защото така ще бъде по-лесно за колегите да се здобиват с информация. Аз не, в момента не мисля за големи и скъпоструващи решения. Напротив, искам да, искам да се придържаме към прости решения, които да помагат обаче на всички депутати ежедневно да получават информацията, които, която има е необходима, например, кои държави, какви разпоредби са въвели, как са изчислили разходите, с които ще бъде свързано едно или друго изменение. В случая на един шведски депутат а, сме имали такъв а, случай и той а, а, високо оцени а, помощта, която получи. А, разхода на време и енергия и средства беше много малък, ефектът беше чудесен. има дейност подобна на библиотекарската, може би това може да се разшири. Това може да бъде служба по обучението, например, която да а, разпространява ценни знания и информация. В края искам да подчертая, че доклада според мен е интересен, много добре написан. Вие, скъпи колеги, всички дадохте своя пример, своя принос, извинете, към този доклад. Много да го говори господин председател, но така е, много ме интересува този доклад. Благодаря, казва председател. Аз имам четири забележки от моя страна. Първо по темата за оценката на въздействието. Споделям това, което казаха Ангелика Ниблер, Ниблер и Берна Трапкай. За разлика от колегата Викстеръм, аз съм за създаването на фондация. Имам 16 годишен опит от работата в парламента винаги съм се справил с помощта на моите е, сътрудници, е, но не благодарение на администрацията. И, и не бих искал администрацията да бъде натоварена с още допълнителни задачи. Бих искал да създадем една фундация, която да извършва тази работа. При директивата за е, дизайна чаках цели 13 месеца, е, докато е, се случат е, нещата нещата. Така че предпочитам нещата да се случват извън администрацията, не в нейните рамки, но няма нужда сега да вземаме това решение. Сега за нещата, за които говори комисаря. При таблиците с корелациите Нямам нищо против да се преговаря конкретно между унгарското председателство и комисията, но а, според мен а, трябва да се договори още веднъж сътрудничество, междунационалното сътрудничество за подобряване на законодателство от 2003 година, когато още нямаше Лисабонски договор. Ситуацията беше съвсем различна. От тогава насам е събран много а, опит за оценка на въздействието се говори още в документа от 2003 година за по-добрата прозрачност през празумета на първо четене и така нататък. Казвам го съвсем а, открито. Тук имаме представители на съвета за таблица с корелациите. Може да се говори много по-просто, ако говорим за него като за пакет, а не по-отделно. И когато чух това, поне моята реакция беше, че трябва да кажем ясно на съвета, че неща нещата трябва да, че нещата ще се облегчат, ако говорим за целия пакет, а не само за негови отделни аспекти. Не знам какво е мнението на комисията, а, може би може да ни каже. Второто, за което искам да говоря, няма нищо общо с нашия дневен ред, но се говори навсякъде в парламента за правилника за дейността на персонала трябва да се направи все някога предложение за а, работата на, на, на, на персонала. А, не е въпросът това да стане някога във времето, моят въпрос е кога, защото трябва да се консултираме с, с синдикатите и така нататък. А, господин комисаря, може ли да даде някакви технически данни, т.е. да ни каже технически как ще станат нещата, за да може и ние да планираме нашата работа на комисията? сега още нещо по една тема в една група на високо равнище на а, господин Штойбър, където бях поканен тази седмица, за да докладвам. Две неща с право непрекъснато се засягат и се дискутират. Е, много често се сблъскваме с проблема, че много често ние излизаме с много добри разпоредби. Националните законодателства обаче прибавят нещо отгоре. Един пример от Германия. Голямата коалиция в своя договор, коалиционен договор е записала, че всички разпоредби европейски ще бъдат приложени едно към едно, няма да бъдат допълнително украсяване, така да се каже. Същото мога да кажа и за коалицията, която сега е на власт в Германия. Според, според мен ще бъде добре в доклада на Комисията за прилагането на европейското законодателство и в доклада на Комисията да се, да, да се каже това, защото примерно разпоредбите, антидискриминационните разпоредби, които много се критикуват в Германия, не идват от Европа, а от германското национално законодателство. Държавите членки от друга страна не изчерпват и не използват всички възможности и това трябва да се включи също в доклада. Там трябва да се каже, ние ви даваме възможност да намалите бюрокрацията, само че вие не използвате тази възможност. Защото се води обществен дебат за бюрократичната тежест, която се разраства. И тук трябва да говорим за качеството на прилагане на европейското законодателство, особено когато става дума за разтоварване на малки и средни предприятия. Имате са огромен списък с въпроси. Давам ви думата да отговорите. Thank, thank благодаря, благодаря и за това, че ми позволявате късмет, защото въпросите са много уместни. Нека първо да направя една обща бележка. В комисията и аз лично много оценяваме високо вашето сътрудничество, вашето положителен натиск върху нас и съвета да спазваме европейското право, законодателство, да има прозрачност, транспонирането, да има бързина защото има разнобой, когато се прилага европейското законодателство по различен начин. И, примерно, по някои ясни въпроси, като вътрешния единния пазар, има разлики. Сега се опитваме да ги кори... коригираме, така че много оценяваме вашия те усилия и много се радвам, че съм тук при вас, вашата комисия, за да търсиме добрите решения. Много високо цена също и коментарите от, на госпожа Ниблер и нейните усилия за доклада. Тя е проучила всички процедури от всички гледни точки. Много съм благодарен и за примерите, които дава, защото ние, аз ще мога да върна този въпрос в е, комисията и ще можем да информираме и гражданите по въпроси, примерно, които вие повдигате, където смятате, че оценката на въздействията не е била достатъчно добра. Е, също въпроса за альтернативите. Прави сте. Това са даже и чисто психологически моменти. Когато се изготвя едно предложение, много трудно да се даде напълно обратното на него. А сте прави, че в някои случаи това би могло да е, така да се каже, едно огледало за качеството на законодателството. Тоест, ето ние предлагаме това, но ако има друга альтернатива, потенциално последиците ще са еди какви си и така ще се очертаят и плюсовете и минусите на евентуалната оценка. А що се отнася до подобряване на качеството, съгласна съм, съм с вас. Ние започнахме това едва преди няколко години – Знаете, че преди това нямаше такава оценка. Имаме реакции от обществото, от службите, на, от вас, от парламента и стана съвсем ясно, че трябва да работим по-добре, че трябва да има по-интелигентно законодателство. Думата смарт на английски по-скоро се свързва с идеята за интелигентност, така че винаги имаше, разбира се, и препятствия поради някои много древни проблеми се критикува европейския проект, така че ние трябва да търсиме и по-добър имидж на европейските идеи. За това комисията има задача, а това е и част задача от сътрудничеството, как да, да постигнем по-добро и по-компетентно законодателство. По отношение на съветите за оценка на въздействието. Това е една много дълга дискусия. Говорили сме Говорили сме и с е, Конгреса на Штатите. Те също имат своя механизъм. И е, що се отнася до настоящия начин на работа, е, изготвя се предложение и съвсем сериозно мога да ви кажа, че много сериозно се отнасяме към е, процеса на оценката на въздействието. След това комисарите решават да се приеме предложението и тръгва законодателния процес. Но сте напълно прави, че много често в рамките на този законодателен процес прави сте, вие сте законодатели, вие трябва да можете да правите изменения и предложения. Някои са много съществени, затова ще е много добре да има и оценка на въздействията, защото измененията са толкова далекобойни, че може да промени не само оценката на въздействията, заключенията и, но цялата философия на законодателния текст. Така че парламента трябва да може да прави и той е, оценка на въздействията на измененията, които те предлагат. Смятам, че това ще е много добре. И както казахте, Връщам се до госпожа Рапка и отново към нейния коментар. Не е толкова лесно да се създаде подобен съвет, защото безпристрастността съвсем не е лесен момент. Всеки експерт има своя опит за работа с компании, институции, следва определени е, теории. Така че трябва да можем да обобщаваме различни на моменти противоречащи се мнения, но и в края на кращата накрая трябва да се направи, когато имаме цялата информация, плюсове, минуси, трябва да се вземе политическо решение. В края на кращата е, последният избор е политически. И това трябва да се има предвид. Що се отнася до повишената прозрачност, да определено се надявам, че публикуването на пътните карти по-високата степен на предвидимост за това какво смята да прави комисията ще допринесат за прозрачността. Така че е, и обществото, и Европейския парламент, естествено Европейския парламент е първия, първата стъпка в този процес, Та обществото ще има не само информация за заключенията на оценката на въздействията, а, и защото, и вие да знаете предварително как възнамеряваме да започнем консултации, зелена книга, бяла книга, кой, кой процес ще бъде започнат, кога ще се направи оценка на въздействието, кога възнамеряваме да приемем предложението. Така че много по-предвидими ще бъдат нещата е, и това ще допренесе и за качеството на оценката и за прозрачността на системата на изготвяне на оценките за въздействието. Съгласна съм с госпожа Ниблер, че колите смарт са много манички и за мен ще е проблем да вляза в тях, както и за колегата, който се изказа. За нас определено са необходими по-големшки коли. Но името смарт, което означава интелигентен, означава че, също така и, че е, има и елемент на ефективност, на пригодност и на най-нови технологии в дизайна. И това са характеристиките, които ние искаме да предадем на нашето законодателство. Не е да е тясно и ограничаващо, а всички тези положителни черти да има. И а, е, сега мога да кажа, че се учим във всеки момент, защото в начало изобщо нямаше оценки на въздействията, после стана ясно, че има нужда да оглеждаме предложенията от всяка гледна точка. Какви ще са последиците за разходите, за околната среда, какви социални измерения има, ще засили ли безработица или напротив, ще има ли последици за конкретния сектор, към когото се обръщаме, който е засегнат от съответното законодателство? И сега продължаваме да решав... разширяваме обхвата, т.е. да правиме оценка от всеки ъгъл, което ще даде и по-добри резултати. Що се отнася до прозрачността по отношение на нарушенията? Знам, че Госпожа Лихтенбергер много държи на този въпрос и го издига много високо в дневния ред на парламента. Ние абсолютно сме съгласни, че трябва да има възможно най-добро транспониране на европейското законодателство, защото това е основна предпоставка за европейска, успешна европейска интеграция и за ефективна законодателна съгласуваност, така да кажа, и е, с европейската интеграция. И ние се намираме в положение, когато винаги трябва да търсим едно много крехко равновесие. Първо, естествено, трябва да се съобразяваме с прецедентното право на Европейския съюз и на Европейския съд. Значи дискусиите и работата с страните членки също трябва да отразяват правилно евентуалните пропуски в транспонирането на законодателството и освен това трябва да се спазва така и конфиденциалността при подобни проблеми. Също така трябва да бъде, това транспориране трябва да бъде и бързо и ефективно. Значи ние трябва да използваме и неформалните си контакти, и нови инструменти, като пилотните проекти, за да се решат тези проблеми преди да се получи ясно законодателно прилагане на закона. Смятам, че сега опита ни е много положителен и ако видиме колко случаи стигат до Европейския съюз, ще видим, че този брой е доста малък, относително малък и се надяваме, че страните членки ще действат много по-бързо и по-добре от тук нататък в прилагането на европейското право. Що се отнася до информацията, Напълно разбирам, че за вас е много важно да имате точна информация за това какво се случва. За това последния годишен доклад потвърждава, че комисията ще продължи да предоставя подробна информация за реалното прилагане на европейското законодателство, включително необходимите действия, проблемите, и тази година и информация за обема на жалбите и новата система за регистриране и, и обема на обработените оплаквания. Така че ще имате информация. Също така мога да кажа, че ще даваме е, информация за това е, колко е, обжалвания са стигнали до съда по отношение на информацията ще държим парламента в течение. Въпроса е да се каже, е, че най-важното е вие да получавате обективна информация, когато има проблем. Защото ние, когато имаме сигнал, че има проблем, трябва да видим дали реално това е проблем. Понякога не сме наясно. И минава време, докато получим всички обяснения. Е, тоест, ние искаме да бъдем точни. Искаме да ви предоставяме солидна информация едва когато вече имаме становища, обосновани, за да можем ние от гледна точка на комисията да сме на твърдо убедени, че има нарушаване на, Европ... на прилагането на европейското законодателство. Да предоставяме информация преди това е много трудно, защото случая все още не е достатъчно изяснен. From letter of formal notice, yeah. And uh, I'm sorry now I... If you, if you allow me to continue... А, ако ми позволите да продължа... С въпроса на госпожа Уолис. Госпожа Уолис не е тук. Въпросът е много добър, но за всички, които са тук, мисля, че е много важно да продължим а, да, пред доставяме информация на гражданите, на обществото, така да се каже, защото законодателният процес е толкова сложен, че дори комисарите не винаги е, разбират всичко. Така че трябва да се обяснява на гражданите за какво става дума в законодателството, да се дават е, така сбита обобщена информация за това какво се предвижда да се приеме като законодателство. Ще проверя какво се прави в това отношение, но определено ще се продължи с процеса на предоставяне на достатъчно смилаема от потребителите информация за това какво се прави и какво се планира. Продължаваме с, тази, с тези резюмета, но обмисляме и да една по-актуализирана система, по-лесна за употреба от гражданите. Госпожа Викстрем, виждам и се опитвам да намеря къде си записах въпроса и ето. Въпроса за прозрачността. Мисля, че от части вече отговорих, когато отговорих на госпожа Лихтенбрег. Но много важен момент е упростяването, който вие повдигнахте. Вчера имаше дебат в е, комисията именно по този въпрос как да се постигне опростяване, както в законодателните предложения, така и в изпълнението на програмите и какво комисията може да направи, за да се опростат процедурите. И мисля, че сега е златната възможност да направим нещо ново в това отношение, защото а, какъв е обикновено проблема при опростяването? Това е да се търси равновесие между е, механизма на контрол и съответните процедури. И когато се опитаме да упростим процедурите, при изпълнение на програмите, например, изведнъж се сблъскваме с финансовия регламент, защото когато се дават пари, има контрол, има механизми за наблюдение и така нататък, трябва да се мине през определени механизми. И за това бенефициентите на, проблем, на програмите често се сблъскват с трудности. Знам, че същия проблем и в е, вашите страни. Много често се коментира, не ни давайте толкова много пари, може да са по-малко парите, но нека да са по-прости правилата, защото толкова трудни са правилата, че ние всъщност не искаме да имаме пари, да получаваме пари. Това особено въжи за малките и средни предприятия. И сега въвеждаме е, закона за единния пазар и мисля, че трябва да използваме така основния принцип първо да се мисли за е, основните неща. Тоест, е, малките и, средни предприятия на пазара е, много често действат само така с най-непосредствените си съседи. Ирландия, ако трябва да се взаимодейства с Франция, толкова много разпореди има, които са противоречиви, хората се отдръпват. Освен това, задълженията за отчитане са огромни. Сименс трябва да ги прави и малките предприятия трябва да правят такъв отчет и тогава те се затрудняват изключително много. Така че трябва да търсим по-интелигентни начини да пригодим законодателството за малките и средни предприятия и как да ги разграничим от тези големи компании, които могат да имат опит и не е проблем за това, да наемат експерти и многонационалните компании, които работят в целия контекст на Европа. Това ще се дискутира и при дискутирането на финансовия регламент и така нататък. Но механизмите за контрол са много важни, но от друга страна те не бива да правят законодателството неизпълнимо. Говори госпожа Рапка и за ефективността, за таблиците за съответствие, за безпристрастността. От е, собствен опит е, мога да кажа, че напълно съм съгласен е, с господин Рапка и мога да ви уверя, че ние много добре сме наясно кой отпуска парите в Брюксел знаем, че процесът е дълъг и сложен и деликатен. Е, сега го видяхме през декември. Е, така че Европейския парламент, разбира се, този, който решава кои е, дейности ще се финансират, когато става дума за вътрешния процес на изграждане на капацитет за извършване на оценки на въздействие. И няколко последни въпроса имаше от господин Ленер. Между институционалното споразумение за по-добро законодателство, действително подхода, който вие описахте за проучване, за съществуването на общи е, позиции, това е много важно, защото има неща, които трябва да се дискутират. Примерно разликата в мненията ни за преразглеждане на директивите, е, мненията на страните за таблиците за съпоставяне. Смятам, че действително тези предварителни дискусии са много полезни, за да постигнем общи, е, обща основа, от която да тръгваме. А дори само ако тръгваме нали, от една обща позиция, имаме един общ текст и след това изведнъж започваме да се разминаваме. Така че предварителни дискусии са много важни, за да си знаем позициите, за да е ясно дали да започваме между институционалния дебат или не, имаме ли общ подход – това във всички случаи е много важен част от, от умението ни да е, създаваме по-добро законодателство. регламента за персонала правилно изтикнахте много чувствителен момент, особено свързано с бюджетните дискусии и многогодишната бюджетна рам, финансова рамка, която ще дискутираме тази година. Разбира се, ще дискутираме този въпрос тук, но той ще се появи и в медиите и мога да ви уверя, че сме напълно наясно какво ще, че това ще се появи в медиите. Е, знаем, че административният бюджет е 5,7% само от европейския бюджет, обаче точно тези теми са най-щекотливи и националните представители, политици, медии и граждани именно гледат в тази цифра. Ще има няколко много ясни крайни срокове в дебата. Комисията ще даде новото предложение за многодишна финансова рамка до юни. Там ще има и раздел за административните разходи и до тогава трябва да сме напълно наясно как ще процедираме от там нататък. Следващия срок е, е за метода за определяне на заплати. Този метод въжи до 2012 година и мога да ви уверя, че до тогава няма да променяме, но трябва да се мисли какво ще правим от тук нататък. И затова идвам да ви умолявам тук да действително да има метод. Не бива да има този, тези неща да се случват от, така както беше преди да се въведе метода. В края на всяка година много остри дискусии за индекса и така нататък. Трябва да има метод, който да е справедлив, който да се приема от вас и от гражданите, разбира се. Защото знаете, че сега, когато този метод бе създаден, той бе създаден по време на голямото, най-голямото разширяване на съвета на Европейския съюз. Знаете, че се търсеше метод за обвързване на заплатите на европейските служители с а, а, брутния вътрешен продукт на Европа, 76% е всъщност това. И сега въпросът е дали да запазим този метод, дали да го разширим. Трябва да има дискусия. Освен това е ясно, че регламента за парламент, за персонала е една, един много голям дебел текст. Има практики от времето, когато не беше възможно или да, да се връща, примерно, човек за съвсем кратко време до страната си самолет. Така че трябва да търсиме начин да създадем един метод, който да е достатъчно приемлив. Надявам се, че дискусията ще бъде достатъчно добра. Нормална законодателна процедура, т.е. ние ще имаме нужда от вашата подкрепа и от подкрепата на съвета. И ако ми позволите само едно изречение по последния въпрос. Аз е, оставам с впечатление понякога, когато чета докладите, много често се очертават отрицателни аспекти и така нататък. Но все пак нека не се забравя, че през 2004 бе извършена много голяма реформа. Добре ще е да покажем колко много пари са спестени от въвеждането на новите схеми за назначаване на новата пенсионна система. Това спести всъщност стотици милиони евро. Така че някои от стъпките, които сега правят националните администрации, бяха направени от Европейския съюз през 2004, но това никъде не се изтъква. А, трябва да е ясно какво се направи тук в 2004 година, какво се прави на национално ниво и какво предлагаме за бъдеще. И е, последен коментар е, за разкрасяването на законодателството. Много се радвам, че повдигна господин Ленер този е, въпрос на национално ниво разкрасяването. Това твърде много налива масло в огъня на играта на прехвърляне на вината. Тоест всичко, което е хубаво е на национално ниво, а щом има проблеми, безспорно да идват от Брюксел. Так, като говорите с представители на страните членки, даже съвсем ясно да е отговорността, чия е, е да, и те казват, да, ама ние като национално правителство не можем да го предложим, а, затова нека да е в директива, а после ние ще го транспонираме, за да бъдем задължени и така нататък. И след това изведнъж някаква напълно независ... друга част от законодателството се вързва с това транспониране и се представя като идваща от Европа. Изведнъж гражданите почват да се облакват и бизнесът започва да се оплаква и правителството каза, ама Брюксел искаше, защото трябваше да го транспорнираме и така нататък. Та ние трябва да работим заедно, за да се дискутират тези въпроси, да се поставят пред националния парламент също. И когато знаем, че има подобни практики, да се търси съответни действия. Знаем, че на национално ниво това се случва. Ние какво се опитваме да направим? Опитваме се да правим този тип проверки във всички области, където има общностно законодателство да огледаме всички области и се надяваме да открием потенциалните аномалии от така не много здравословно комбиниране на транспониране на европейско законодателство и национални а, въпроси. Благодаря много. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на двамата докладчици. Госпожа Лихтенбергер. Аз имам още едно малко желание. Един от моя въпрос не получи отговор. Става дума за това дали не трябва да има кодифициране на процедурите за нарушение и Ангелика Ниблер изкри думата като докладчик или не. Не, добре. Тогава нека комисара да отговори на въпроса и преминаваме към следващите точки от дневния ред. Благодаря за въпроса. Той не е лесен за отговор. Все още търсим начини да бъдем максимално ефективни в това отношение. Има процедура, когато има обосновано мнение, становище, има процедура, когато има мнение на Европейския съд, но в бъдеще трябва да се търси начин да има по-бърза процедура, защото сега подходът е двустепенен. Първо се установява дали има проблем, след това вече като има потенциално необходимост да се налагат финансови санкции, се започва съответната процедура. Сега Лисабонският договор ни дава възможност да действаме по-бързо и ние определено ще се възползваме от тази процедура максимално. И както до въпроса как миналата година се справяхме с този въпрос, мога да кажа, че използвахме е, рамката законна, която съществуваше. Благодаря за дискусията, за готовността да е, говорите с нас. Преминаваме към точка 24 от дневния ред. Това е доклада на Евелин Регнер за Агенция за кредитен рейтинг. Благодаря, господин председател. В този доклад е, става дума, всъщност става дума за един доклад по, по инициатива на ЕКОН, на депутата Волф Клинц Този доклад представлява един допълнителен етап към по-доброто регулиране на агенциите за кредит на рейтинг. Този доклад беше предшествам от а, а, консултации и дебат с комисията. Тъй като това е доклад по собствена инициатива, моите бележки съответно ще бъдат кратки защото целта е да се дадат насоки за бъдещото развитие. Аз ще допълня или съответно ще прецизирам някои от идеите на господин Клинц. За мен е много важно да се почетае. Това, че ние в Европа се нуждаем от по-силна конкуренция и съответно трябва да добавим някои европейски елементи към темата. За това искам да предложа няколко неща. първо да направим така многото и е, доста непознати агенции за, кредитни, е, за кредитен рейтинг, които оперират в Европа, но действат предимно национално равнище, да бъдат подкрепени няма да успеем от днес за утре да създадем някакви големи играчи. Просто трябва да подкрепим и да засилим онези, които в момента действат на пазара и да насърчим създаването на мрежа между тях. Въпреки това, целта трябва да бъде да създадем една обществена европейска агенция за кредитен рейтинг, защото в миналото трябваше да понесем негативите от нейното отсъствие. Като целта на всичко това е да се постигне един обективен рейтинг. Затова аз предлагам за в бъдеще да има не само един рейтинг, а да има и втори рейтинг, това в настоящата ситуация, според това което се случва на пазара, това е задължително необходимо. За мен е важно, когато говорим за агенции за кредитен рейтинг, да разгледаме а, темата за методологията. А, става ясно, че се нуждаем от повече информация, която ще, допред... която ще допринесе за повече доверие а, в рейтинга, издаден от агенцията. И толкова от мен по този въпрос. Благодаря, казва председателя. Има ли желание да се изкажат? Колегата Буду, заповядайте. Dacă vom avea o agenție de rating a creditelor, poate că ar trebui ca... Благодаря, господин председател. Когато говорим за агенции за кредитен рейтинг, трябва да се погрежим за това те да не работят по някакъв обичайен, по някакъв необичайен начин, а да работят така, както всички останали и да се придържат към същите правила. И въпрос с, с Заплащането също е важен тук, защото той е свързан с независимостта на кредитния рейтинг. Добре, не виждам повече желащи да се изкажат. Крайен срок за внасяне измененията 9 е февруари. Преминаваме към точка 25 от дневния ред. допълнителен назор върху финансовите предприятия в финансовия конгломерат. Колегата Буду има думата. Conglomeratele financiare au apărut când grupurile financiare au combinat modelele economice. Благодаря. Финансовите конгломерати възникват при обединението на различни доклад, доставчици на услуги от различни сектори на финансовия пазар. Това могат да бъдат кредитни институти, инвестиционни къщи, заобщо всякакви е, субекти. Създаването на такива е, конгломерати изисква наличието на собствен капитал, изисква също така да се защитават потребителите и клиентите. Директивата за финансовите конгломерати предвижда да се създадат допълнителни стандарти за контрола. Тоест, е, да се създадат е, такива разпоредби, които да ограничат е, риска. А, и това, е тази директива да замени а, а, сега съществуващите директиви за отделните сектори. Тези директиви могат да бъдат прилагани или по-отделно, или в своята съвкупност. В директивата трябва да бъдат е, включени и допълнителни е, индикатори. Настоящата директива обхваща браншове, е, в които активите са под 6 милиарда евро. Е, рамката на надзора трябва да бъде променена, за да е, е, се подобри управлението на риска и да се въведат по-добри практики. Директивата ще допринесе по този начин за намаляване на риска и съответно до намаляване на разходите. Предложението е добре. Предложенията за изменения, които аз съм внесъл, са по-скоро технически и а, езикови. А, има едно изменение относно правното основание, но то е техническо. Благодаря. Няма желащи да се изкажа. Мисля, че е, предложението е добро. 4 февруари с края срок. Преминаваме към точка 26 за схеми за обещетяване на инвеститорите. Господин Бодо отново е докладчик. Modificarea propusă clarifică faptul că toate serviciile și activitățile de тук се пояснява факта, че всички агенции за инвестиции трябва да бъдат покрити от директивата и ако някой има депозити, има депозити на клиенти, те трябва да бъдат някоя институция, тя трябва да се покрива от схемата. Дори ако съответната институция не се включва в общата схема. Така се дава възможност на инвеститорите да бъдат защитени и да са наясно с критериите. Тук даваме възможност за защита на инвеститорите, правна защита, ако не могат да си възстановят средствата. Два начина има първо, когато се търси възстановяване от самата институция или второ от посредник, който дава гаранциите, примерно банка. Инвестициите могат да бъдат защитени не само от фалита на предприятието, но и от фалита на посредника. Така че да има възможност да се използват възможностите на, примерно, предприятие, на фирма, която прави инвестиции е, и в недвижими имоти. Когато има възможност да се прави обжалване по юридически път, Комисията предлага да се измени член 4, за да се повиши стойността на обещетението до 50 000. Също така се предвижда механизъм в крайен случай, за да могат да се компенсират т.е. извинете, да могат да се вземат заеми, ако се налага по тази схема. Плата се интродуче облигация sistemelor de компенсара плати, да de плати ку титул провизорно provizoriu Има задължения да се изплащат компенсации с е, временни средства, ако компенсирането се забави прекалено дълго, като трябва да се компенсира поне една трета от първоначалните авуари. Сред необходимите изменения смятам, трябва, че трябва да се отчете и задължението да се изплащат е, обещетения за капитали, които не са спестявания в банка. Като сумата трябва да покрива една част от загубите. Условията за компенсации трябва да бъдат оповестявани от съответните институции и от комп... инвестиционните компании. Някои държави имат възможност за изключения по стария режим до 20 000 евро да е сумата. И това изключение обаче не би следвало да може да бъде продължавано. Очаквам с интерес вашите коментари. Благодаря много изказвания. Колегата Регнер, заповядайте. Благодаря. Искам първо да благодаря на преводача от немска кабина, който се опита да последва скоростта, с която бе представен доклада, проектостановището и съответно да превежда. Мисля, че предложенията на комисията са много добри. Това, което искам да отбележа че може би във връзка с превенцията следва да се спазят и да се приемат определени придружаващи мерки. Трябва да се помисли по предложенията, които като цяло трябва да бъдат оценени като логични и приемливи. Не се чува председателят, няма микрофон. Микрофон на председателя. Да, извинете. Сега преминаваме към 27-ма точка. Господин Стоянов, заповядайте. Доклада, който им беше възложен е по новата директива, която цели да обедини двете предишни директиви относно схемите за гарантиране на депозити. Както знаете, схемите за гарантиране на депозити са нещо много важно, тъй като те ще гарантират че в случай на една банкова несъстоятелност, че хората с а, така най-низки доходи, най- а, от долните и от долната класа и средната класа са тези, които ще имат възможност техните специалния да бъдат гарантирани. С новата директива се правят много редици изменения, които целят да повишат защитата върху вложителите в банки и да възложат нови по-стрикни правила по процедурата за изплащане на депозити в случай, че има банкова несъстоятелност в всяко едно отношение. Те предвиждат и по-строги правила за банките, тъй като се предвижда, че банките трябва да завишат своите вноски в схемите за гарантиране на депозити, както и това, че схемите ще трябва да събират част от тези вноски ексанте, т.е. предварително, така че новата директива ще задължи а, на практика схемите за гарантиране на депозити да държат активи в себе си, а не да реагират само когато има опасност или настъпи банкова несъстоятелност. Измененията, които аз предлагам, са в четири насоки. А, моята цел е била, тъй като новата директива действително налага значителни нови ограничения, по-специално върху схемите. И не толкова ограничения, колкото задължения а, към тях. И, а, но тъй като схемите те не са някаква а, така организация, която е враждебно настроена към гражданите, напротив, аз смятам, че те, тя е създадена и действа единствено и само в интерес на гражданите. Не смятам, че е необходимо толкова стрикни правила да се въвеждат. Още повече, че материята в а, тази област е била изменена едва преди две години за последен път и сега след две години да се правят нови, доста радикални изменения, според мен не е най-добрия начин да се реагира. А, първото по в първата насока, в която предлагам изменения е относно случаи на настъпване на несъстоятелност и депозити да станат, на гарантираните депозити да станат изискуеми от страна на някои от схемите, в предложението на комисията се предлага този срок да се съкрати от 20 работни дни, как, както е в момента, на 7 календа, календарни дни. 20 работни дни са на практика един месец, един работен месец. И ако такова съкръщаване, съкръщава на практика срока с, на една четвърт. Аз разбирам, че мотивите на комисията, която изхожда от идеята, че хората трябва бързо да получат обратно своите средства, а, така че да не се създава паника. Но според мен е такова голямо съкръщане на срока и информацията, която получих, беше, че Информацията, която получих беше, че на, може да се окаже, че схемите няма да успеят да освободят ликли, ликвидни средства за такъв кратък срок, което пък застрашава тази сигурност. Затова аз предлагам срока да бъде увеличен на две календарни седмици, а, като това е така среден подход между досега, съществу, досега съществувалото положение за един месец и предложението на комисията. Второто, втората насока е относно валутата на изплащане на депозити. Аз по принцип съм съгласен с предложението на комисията, че хората искат да получат такава валута, каквато те са държали в банките обратно. Те не искат да получават нещо друго. Но отново с оглед и най-вече да се спази концепцията за срока, моето предложение е, че в случай, че има риск в така поставения срок, независимо колко остане той в крайна сметка 7 или 14 дена, да не могат да бъдат изплатени депозитите в съответните валути, схемата да има право да ги изплати в националната валута на съответната държава, само след обаче съответно разрешение от регулиращите органи. Третото, третата насока е, че, например, някои от схемите, както споменах, не събират вноските предварително, поне не е по-голямата част от тях. Има други схеми, които събират 100% обаче, натрупват активи, които те после инвестират, действат като инвестиционен фонд в съответните ограничения за рисковете. Има ново предложение, което да лимитира направените, направените инвестиции до 5% в отделни, в отделни видове инвестиции. Аз получих информация, че е, е, част от схемите са притеснени от това ново предложение, особено от гледна точка на това, че те държат голяма част от своите средства в е, държавни ценни книжа и скупуват държавен дълг. И тъй като по този начин те се явяват една подкрепа за а, публичните разходи и за публичния сектор, особено, както знаем, напоследък това е особено голям проблем в цяла Европа, свързан с кризата. Ако се наложат схемите да ликвидират своите вложения в държавни ценни книжа преди мартуритета им, ще загубят и схемите, и правителствата. Оттам мисля, че просто няма да има нито един печеливш. Затова предлагам едно изключение, от общото правило за 5% лимит, което да изключи държавните ценни книжа от този лимит до 5%, т.е. схемите ще имат право неограничено да инвестират, тъй като държавните ценни книжа са изключително ниско рискова и доста добра като доходност инвестиция, според мен. А, последното изменение, то е най-сериозно, ще се опитам да бъда максимално кратък а, по него, но е действително много, много голям нов въпрос, който се въвежда сега с тази директива. Това е възможността, в случай, че някоя от схемите а, изпадне така в а, самата, тя изпадне в невъзможност да изплаща гарантираните депозити, тя да, да може да прибегне до заем от останалите схеми. Така както е направено предложението на комисията, а, на практика в момента в който една схема поиска, да по, а, поиска заем, извинете, в всички останали схеми в държавите членки ще бъдат задължени да я отпуснат такъв заем. Аз не мисля, че този подход е правилен, защото една схема може да изпадне в нужда от пари, когато фалират няколко банки в нейната държава. А, и добре, а, има нужда от а, субсидиарност и от солидарност, това е разбираемо, но, но тази схема би могъл, този вариант би могъл да работи само ако това се случва само в една държава членка. А да помислим, ако има няколко държави членки, в които има проблеми, не дай си Боже, разбира се, никой, никой не иска да се стига до, до такава ситуация, но примерно имаме две държави членки. В друга държава членка схемата също изплаща депозити а, от нес, а, несъстоятелни депозити. И в един момент едната схема поиска пари на заем от нея, от всички схеми, и в а, втората държава схемата е длъжна да, да, да отпусне депозита, самата тя в момента изплаща. И така може да се стигне до една много опасна верижна реакция, в която и втората схема ще поиска заем, така може много схеми изведнъж да изпаднат в липса на ликвидни средства, което а, според мен не е правилно. Затова аз предлагам едно изменение, според което а, Европейския банков орган, а, един орган, който аз останах с впечатление, че неговото създаване предстои все още, но тъй като така или иначе тази процедура е изцяло в неговата компетенция и според предложението на комисията. Та Европейския банков орган ще има право да а, по-скоро схемите, извинете, схемите ще имат право да се обърнат към Европейския банков орган, който да прецени дали те да не бъдат освободени от задължението да изплатят заем към другите схеми. Процедурата е много така подробно съм се опитал да я уредя, така че да е ясно хем да се запази принципа на солидарност и на, и на субсидиарност и на пропорционалност между схемите, хем да се има предвид нали, този тази опасност. По принцип, срещите, които проведох, на мен беше поискано, от мен беше поискано дори да се направят изменения, които схемата сама да, да казва, да се избира дали да отпусне или да не отпусне, което за мен също не е вариант, защото тогава никой пък няма да отпусне заем, никой няма да, да се юрне или поне малко ще бъдат тези и съвсем ще се загуби солидарността. Така че в всички мои изменения съм се старал да подходя някакси балансирано, така че да се разгледат различни варианти. А, този случай е също, също спада в, в, тази, в така, този принцип, който съм използвал към доклада. И а, общо взето така накратко това са моите изменения, иначе останалите неща, които се прижат в директивата, ги подкрепям. Благодаря на колегите, които участваха в изработването и ми помогнаха. И разбира се, съм готов да отговоря на въпроси, ако има такива. Много благодаря, колега Стоянов. Ангелика Ниблер ще вземе отношение. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на нашия докладчик за интересните неща, които ни разказа и за проекта, проекта доклада, който е направил. Аз не съм експерт в тази област, но искам да се спра на две неща. Първо, е, е, за мен е важно да бъдат защитени кредиторите те да бъдат защитени в случай на несъстоятелност. Въпросът е обаче как да се направи това. И аз мятам, че това пълно хармонизиране в тази област, което цели комисията, всъщност е неприемливо и за мен. В някои държави, например в Германия, вече сме въвели системи за гарантиране на депозитите, които работят добре. Сега тук на европейско равнище се предвижда друга система, всички да плащат в един общ фонд, така да се каже, от който след това да черпят всички и да се въведе в публичните банки една институционална гаранция, т.е. всички публични институти да се обединят. И ако един такъв, е, такава институция изпадне в състоятелност, всички останали са задължени да я подкрепят. Т.е. това е една превентивна система. не някой да предявява своите претенции за изплащане, дадената институция, която е спадна в затруднено положение, да бъде уловена още в самото начало и да й се помогне. Не е задължително да възприемем модели, които вече са утвърдени в други държави, но ще бъде хубаво да възприемем и за европейското равнище модели, които вече работят от няколко години добре, а не да ги отхвърлим само заради целите на едно пълно хармонизиране и на едни общи европейски а, разпоредби. А, аз, искам да помоля докладчика да насочи погледа точно върху този аспект, да дадем някакво предложение за защита на кредиторите, спазвайки принципа на субсидиарност. Благодаря много. Благодаря. Други желащи да се изкажат? Не срок за внасяне измененията 18 е февруари на обяд. Приключихме е, работата по дневния ред. По точка субсидиарност нямаме нещо. По точка разни има ли някой нещо да каже? Госпожа Ниблер. Извинете, господин председател, може би съм пропуснала, но Дебата по доклада на госпожа Лихтенбергер го проведохме в рамките на разговора с комисаря. Искам да помоля да определим срока за внасяне на изменението и защо да се договорим как ще процедираме. Защото ако днес определим такъв срок, ще можем да напредне. Секретарията ми каза, че такъв срок вече е, е обявен срок за внасене на изменения по доклада на госпожа Ниблер. Специално попитах. Началото на март, така ли? Ниблер. Изменения по доклада Ниблер. 2 март. 2 март. На мене ми е все едно. На 28 имаме заседание, но съвсем кратко, така че предлагам за дебата да предвидим мартенското заседание и тогава ще имаме предложения за изменение. Добре, сега не беше възможно по технически причини по друг начин, защото комисаря беше тук и го направихме малко при извънредни обстоятелства, но следващия път ще го направим по обичайния начин. Няма нищо по точка разни. Следващото заседание е края на февруари. Благодаря.